Um, Добро утро, колеги. Започваме с приемане на дневния ред. Няма възражения. Дневният ред се приема. Всъщност, казва председателя, трябва да ви кажа, че бяха направени няколко промени. Първо по трета точка обмяната на мнение с комисията и Димитри Саврамополос, тази точка ще трябва да се отложи. Ако колегите нямат нищо против, бих обсъдил това по-късно с координаторите. Така или иначе, като част от структурирания диалог, ние ще разговаряме с госпожа Вера Йорова, а след заседанието ни ще разгледаме въпроса за господин Аврамополус с координаторите и е възможно да имаме още едно заседание на 8 юни, но това ще се реши от координаторите. На второ място, осма точка, проект на изменение номер 5 към общия бюджет за 2015 година. Ще разгледаме тази точка в... Point 10 on the petition on Spanish security law. This is going to be postponed. And also if I could, colleagues... Не в 17.10. Are, uh, will be postponed. A rapporteur... След това Десета точка. Докладчика нямаше, да бъд... нямаше как да дойде тук, затова по негово искане отлагаме разглеждането. Ако няма възражение, приемаме дневния ред с тези промени. Скъпи колеги, в резултат на промените, седма точка – в дневния ред ще бъде разгледана веднага след гласуването в 3 часа. Подгответе се и за гласуването. Искате думата. Благодаря ви, господин председател. Когато говорим и с координаторите, ми, иска ми се тук в комисията ясно да дам, да се разбере, че аз съм много подразена от това, че в крайна сметка трябваше да имахме диалог, с, разговор с, Кан, е, с Тимерманс, който бе от, отказан е, в последния момент. Сега се е, отпада срещата и се отлага с Аврамополос. Искам да кажа, че този структурирания диалог не е по каприз на комисарите, а всъщност се едно междуинституционално споразумение и би трябвало да е, вземем, да приключим тази седмица и се питам какви са основанията, защо и двата диалога не можаха да се проведат интересуваме също така защо точката е, в дневния ред за закона за сигурността на Испания отпадна от дневния ред. Е, това не е нова практика. Отдавна е, нищо ново би трябвало отдавна да сме го обсъдили, за да можем да вземем становище. There... Благодаря ви. Има ли други коментари? свързани с отсъствието на двама от комисарите по структурния диалог. Ако не, нека да дам своя отговор. На първо място ще кажа, че сте напълно права да поставяте темата за отсъствието на комисарите по структурирания диалог. Имайте предвид обаче, че тази размяна на мнения сама по себе си се вписва в програмата за структурен диалог на всички комисии. Това е част от процедурата. Вие правилно посочихте, че за тази процедура има определен срок. За отсъствието на господин Аврамополус ни уведомиха съвсем в последния момент. Казаха, че по лични причини той няма как да присъства. Разбирам, че от тук възниква проблем, защото ние ще разговаряме единствено с госпожа Юрова. Както казах в началото на заседанието, ще обсъдим въпроса с координаторите, за да видим дали е необходимо по-нататъчно действие. Въпросът е сериозен. Той е свързан с структурния диалог. Ние очакваме няколко от комисарите да ни дадат отговори Ясно е, че има проблем. Има проблеми и с отсъствието на комисаря Тимерманс. Трябва да решим кога ще говори с нас. Ще обсъдя темата с комисарите и ще ви докладвам. Още днес ще разгледам и с координаторите за Испанския закон за сигурността. Комисията нямаше как да присъства и за това отложихме темата, но вие сте напълно права в раздразнението си. Софи, всъщност, мой въпрос беше като на Биргит – Какво означава, че комисията не може да присъства, за да обсъдим Испанския закон за сигурността? Въпросът е много сериозен. Формулировката означава просто, че няма как комисията да присъства. Това ми каза Антуан. Не искам да ви лъжа. Ще проуча въпроса. Не искам да ви подвеждам като председател, но това е, надявам се, след една минута да получим повече информация, тъй като очевидно комисията ще дойде за следващото заседание. Извинявам се. И тъй, колеги, приемаме ли дневния ред с измененията? Добре, в такъв случай да преминем към втора точка – съобщения на председателя – Преводът на датски, латвийски, хърватски и ирландски за сутрешната сесия и датски, латвийски, матийски, хърватски и ирландски за следобедната сесия, за жалост нямаше как да бъде осигурен. След това заседанията на координаторите по, аген... по дневния ред за сигурност. Коорди... 11 of February on the US Senate report on the use of torture. Да излязат с проекто резолюция по този дневен ред. По резолюцията от 11 февруари координаторите решиха да съставят работна група, съставена от член на Либе, от всяка политическа група, председателствана от председателя. Ще се подготви и слушване по темата използване на изтезанията от ЦРУ. Е Ще работим и с член от комисията ДРА. Групите трябва да съобщят имената на секретарията, това са имената на членовете, до 20 май. По параграф 20, резолюцията от 11 март, по онлайн злоупотребата, сексуална злоупотреба с деца, координаторите решиха да съставят доклад по собствена инициатива. А, аз ще уведомя съвета на председателите. Още нещо, допълнителните заседания на Либе 26 май, половин ден, пол... 1 юни, половин ден, 25 юни, един ден. Координаторите решиха да поискат допълнителни заседания на 26 май и 25 юни. Трябва да определим член на Либе, който да се присъедини към работната група за цифровия съюз. Тук решихме, да определим господин Бони. Той ще ни представлява. Надявам се, че комисията одобрява предложенията. Не виждам възражения. И накрая, нека ви напомня още веднъж, че е предвидено гласуване в 3 часа. Моля ви да подготвите картите си за гласуване. И тъй, колеги, имаме две важни съдържателни точки тази сутрин. Преминаваме към първата от тях. Това е трета точка. Поне един от комисарите по структурирания диалог, както виждаме, е сред нас. Трябва да я наградим за присъствието. Не знам дали трябва да се държим и по-любезно с вас по тази причина. но е хубаво, че сте тук. Знам, че освен това тази сутрин ви предстои полет и сме още по-благодарни за присъствието. Имаме проблем с присъствието на господин Аврамополос и господин Тимермас. Моля ви, уведомете ги, че структурният диалог има своя срок. Той се провежда, за да сме сигурни, че изпълняваме следим изпълнението на работната програма за 2015 година, приоритетите и всъщност това е първия сериозен разговор за бъдещите стъпки, е, за да знаем какво непосредствено предстои по работните програми. Ви отговаряте и за защита на данните, и за наказателното право, и за конфискуването на активи, процесуалните права. Много от нашите членове работят усилено по тези въпроси. И тъй, госпожо комисар, благодаря ви за присъствието. Ще ви дам 10 минути за встъпително изказване. Може би за това, което непосредствено <clears throat> предстои. След това ще чуем координаторите и членове на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Наистина спечелих наградата с това, че съм тук. Надявам се да ни я загубя преди да си тръгна. Във всички случаи вероятно няма да мога да отговоря на въпросите, които би, на които би трябвало да отговори колегата ми Аврамополос. Макар, че нашите програми, нашите портфели са доста близки, е, все пак има конкретика, която е, ни отличава. И съм сигурна, че вероятно ще имате възможност да зададете пряко въпроси на него. Благодаря за възможността да бъда сред вас днес, пред вас днес. Както казах, започнах мандата си, е, още от началото на мандата си казах, че искам да има приемственост е, и да има една така непрекъсната комуникация. Е, това е възможност да си обменяме актуална информация по много въврати въпроси. Колкото до работата програма за 2016, вероятно е, аз бих предпочела да върна топката и да чуя от вас какво предпочитате, какво бихте искали да, се вклю, да включва работната програма. Защото в областта на наказателното право и основните права, вие имате собствени идеи, които биха могли да ни вдъхнуват, е, когато планираме програмата си за 16-та. Защото думите ми тук ще се отнасят, ще се отнасят повече до 2015 т.е. до е, текущето законодателство и законодателна програма. Ударението в момента е върху финализиране на текущите досиета, като реформата за на акт за защита на данните. Ще мога да говоря по това малко по-подробно днес относно реформата на защита на данните и преговорите ни с САЩ. Но разбира се, ще разчитам и на вашите въпроси. Работим върху директивата за борба с финансова изнама, процесуалните права и Евроюст. Иска ми се също така да напреднем и по новите инициативи, свързани с програмата за сигурност, като разширяване на ЕКРИС, регистъра е, на лични данни и радикализация на, е, в затворите. Споменах вече ЕКРИС. На 28 април комисията прие Европейската програма за сигурност ефективно сътрудничество и обмен на информация между държавите членки и европейските институции и агенции е основ, в основата на тази директива за борба с сегашните заплахи пред сигурността. 26 държави членки използват Европ... системата информат... ЕКРИС в момента която дава възможност да се обменя информация по предишни присъди на, върху европейски граждани. Но системата не функционира ефективно за граждани на някои държави членки. Комисията започна да оценява резултатите от работата ни, като оглежда всички въпроси, свързани с защита на данните и основните права. В следващите няколко седмици ще видим, ще помислим за най-добрия начин да напредваме. Комисията ускори начина си за подобряване, е, ускори работата си по подобряване на ЕКРИС за не граждани на Европейския съюз и е готова ефективно да започне прилагането. И сега няколко думи за директивата за борба с финансовите измами. Аз съм доволна от напредъка, който се постигна в тристранните преговори по тази директива, но все още предстои да постигнем компромис по два въпроса. Включване на ДДС и правилата и санкциите по ограничаване на времето за случаи с сериозни финансови измама. Целта на предлаганата директива е да се засили сегашната правна рамка, да се защитат е, и да се защитат финансовите интереси на Съюза. Трябва да подобрим сегашното положение и да не отстъпваме, да не паднем под нивото на защита, което предвижда сегашното законодателство. Изключването на ДДС, което предлага, е, с е, изключването на ДДС, както предлага съвета, ние всъщност се връщаме назад. Падаме под е линията на законодателното е, стандарти на конвенцията от 95-та. Е, Директивата за борба с финансовите измами всъщност ме навежда и на въпроса за на ЕППО, на Европейската прокуратура. Госпожа Маковей и всички докладчици в Сянка всъщност свършиха отлична работа по това толкова сложно досие. Междиният доклад, прият на 29 април, отразява становището на парламента по прокуратурата. Едно нещо е сигурно за момента, че и Комисията Европейския парламент искаме да има независим и ефективен европейски прокурор. В това отношение Комисията иска Европейската прокуратура да работи като единно, неразделно, неотделимо европейско е, тяло е, с, е, при трансгранични разследвания, което се прилага чрез делегирани прокурори. Ефективността е отрешаващо значение. Комисията Предложението на комисията зачита правото на ефективна правна защита съдебна защита и примата на решенията на Европейския съд, като върховен тълковател на е, европейското законодателство. Няма да щадя усилия да направя така, че Европейската прокуратура да задейства 2016 в духа на програмата на Юнкер. Не трябва да забравяме и реформата на Евроюст и финализиране на процедурните, процесуалните права по което очаквам да работя в тясно взаимодействие с докладчиците. Няколко думи по решаващите проблеми на момента. Решаващия проблем е именно радикализацията в затворите. В контекста на програмата за сигурност, комисията обръща особено внимание на този проблем. Радикализацията радикализация обикновено става чрез интернет и в затворите въпросите за задържане под стража и е, лишаване от свобода попадат е, в правомощите на държавите членки, все пак е, нивото на радикализация е повод за тревога и изисква действие на европейско равнище. Имаме работна група по затворите и пробацията която работи по този въпрос. Е, комисията ще организира е, конференция на високо равнище на 18-20 октомври е, по време на Люксембургското председателство. Участниците ще обменят мнения и практики за това как да потушават радикали, радикални и насилствени идеи и да спира, да предотвратява тяхното разпространяване в местата за лишаване от свобода, за излежаване на присъди. 200 милиона евро са заделени в бюджета на комисията за предотвратяване на легализацията и за обучение на работещи на място. Очаквам тук е, и вашето съдействие в, е, чрез е, доклада по своя инициатива. Сега стигам до реформата за защита на данните. Това е важен наш приоритет за тази година. След, е, вследствие вашата ръководна дейност, роля по това важно досие, ние сме в, постигнали добро е, стигне, сме до добра позиция в това отношение. Сега се очаква да се стигне до общ е, подход със съвета. Ако всичко върви по план, скоро ще можем да започнем тристани разговори по амбициозния календар, предвид е, нашата цел да приключим още тази година. Финализацията на реформата получи тласък от е, неодавна приятията програма за единния цифров пазар. Това ще даде възможност всъщност на единния цифров пазар да задейства. Затова очаквам съвместната ни работа на следващата фаза е, на тристранните преговори по реформа за защита на данните. Надявам се, че скоро ще можем да приключим разговорите с САЩ, е, както по е, общото споразумение, така и по безопасното убежище смятам, трябва да сме твърди в преговорите, разбира се, но трябва да постигнем е, максимално добри резултати също така. Задължение на комисията е по въпросите на сигурността да направят така, че хората тук да живеят в една, едно пространство на свобода, справедливост и сигурност без вътрешни граници. Европейци трябва да са спокойни, че където и да са в Европа, тяхната сигурност и е, свобода е защитена в духа на европейските ценности, включително правото на закон, законовата държава и основните права. Ще заключа с благодарност към вас и членовете на тази комисия за подкрепата на тези досиета, по които работим и очаквам обмена ни на мнение. Благодаря. Благодаря. Госпожо комисар, благодаря, че се придържахте и към отреденото време. Има доста е, депутати, които искат да вземат думата. Най-вероятно ще има доста задълбочени коментари. Благодаря ви за вашето изказване. И така, колеги, сега започвам първо с координаторите. Радвам се, че ще имаме възможност да осъществим тази задълбочена дискусия. И така, относно приоритетите за 2016, както и прилагането за 2015, започваме с координатора от НП. Господин председател, скъпи колеги, Имах въпрос за 2016 и какво ще се случи в 16 година с тристранните преговори в рамките на нашата програма за 2015. След това по темата Евроюст. Радвам се, че Европейската комисия е готова да работи с нас и с държавите членки в областта на правосъдието, както и да подкрепя Евроюст. Лично тук Смятам, че е абсолютно необходимо да дадем пример за ускоряване на процедурата по въпроси, да обменяме, обмен, да обменяме информация. Мисля, че това е много важно за Евроюст, а също така и на време да оценим и да преценим и да започнем да работим по задачите си. Второ, по въпросите за финансова измама. Когато говорим за Европейската прокуратура винаги става дума за финансови интереси на Европейския съюз. Не знае дали да не, че трябва да изчакаме да бъде това малко е, разколебава държавите членки. Може би трябва е, да изчакаме да задейства прокуратурата, за да видим кои са, е, ще бъдат нейните приоритети защото е, например, е, много е, смуще, много е, недоволство и въпроси възникват с гражданите във връзка с е, ТИТИП и с огромните загуби, които биха могли, финансови загуби, които биха могли да предизвикат някои споразумения, да не говорим за контрабандата с и така нататък. Имам въпрос по Сейф Харбър, ако, когато приключат преговорите или с положителен резултат, би трябвало в комисията да, помислим, да помислите как да се упражнява контрол върху обмена на данни с американците и как да се упражнява контрол точно върху този обмен на данни. Мислили ли сте по този въпрос? Дали да се, свържат, да се сключи някакво споразумение? за да се упражнява контрол. Може би не трябва да се използва думата контрол, но по някакъв начин да се следи какви данни се обменят. Thank you. And then... Благодаря. А сега госпожа Зипел. Аз бих искала също да се спра върху работната програма за 16 година и е, на три въпроса ще се спра. Първи е основните права. Ще премина на английски като се вземат предвид трудностите, най-вече за интеграцията на Рома, на ромите и комисията смята да включи в новата си работна програма нови елементи за интеграцията на ромите. Трябва да знаем какви са тези нови елементи. Комисията също се ангажира да, се, е, да работи повече по Европейската стратегия за ЛГБТ. Ние вече няколко пъти сме казвали, когато комисията представя подобна стратегия в работната си програма, да го направи възможно най-бързо. Изили или защо не го прави, да даде аргументи. Относно ам, ам, досиетата за престъпниците, ние още през 2014 година поискахме да се приведе в действие решението на съда, на Европейския съд за Европейската заповед за арест. да има взаимно признаване на инструментите по наказателното право или също да се направи едно презглеждане на рамковото решение. Сега комисията смята да включи, смята ли да включи подобно предложение в работната си програма и също относно защита на данните. Искам да кажа, че комисията каза пред Европейският съд за, във връзка с делото за защита на данните, че не могат да гарантират защита на личните данни по схемата Safe Harbor. Парламентът поиска многократно да се спре в такъв случай това решение. Как комисията, която е пазител на договорите, ще промени работната си програма. Ще прекрати ли схемата Safe Harbor? Ще обяви ли незъвместима с договорите? И последният въпрос по защитата на личните данни и реформата там. Казахте, че ще има трилози това лято за какво говорите тук? За регламента или и за директивата? Защото ние поискахме пакет по защита на личните данни. Thank you very much and for... Благодаря. А сега госпожа Стивенс от ЕКАРА. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, commissaris, om hier toch aanwezig te kunnen zijn. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие, госпожо комисар. Ще кажа това, което а, до някъде, което казаха и предишните, изказали се, но нека да не се повтаряме. Сега, работната програма е доста обемна. Чух тук въпроси за борбата с дискриминацията, за разликата в половете, а също и защита на личните данни. Това е от ключово значение. И чухме относно преговорите с Съединените щати. Още веднъж говорихме и за Safe Harbor, и за защита на личните данни. и също, че се очаква дискусия за Европейската прокурорска служба. Отбелязах си също, че има и други предложения, които са представени, например равните възможности. Мисля, че това е много важно наистина комисията трябва да се съсредоточи върху проблема за равните възможности, но те да, са, да засягат всички а, мъже, жени, както хората от ЛГБТ общността, хората с а, а, различен мълцинствен происход, както и с увреждания. Но не искам да а, повтарям това, което вече беше казано. Благодаря. А сега госпожа Интвелд Талде. Yes, thank you, Chair. Sorry. Um, благодаря. Е, добре дошли тук, госпожо комисар. Комисарят Тимерманс обяви, че в новото междуинституционално споразумение ще включи клауза, която да казва, че ако Европейският парламент иска нова политика или законодателна инициатива, комисията ще последва тази препоръка или ще обясни защо няма да го направи. Мисля, че това е нещо положително. Комисията наистина има задължение спрямо гражданските инициативи, но има също така и е, задължение спрямо Европейския парламент. Има три основни проблема, които бяха споменати вече. Това са проблеми, които непрекъснато е, се споменават от Европейския парламент. Почти всички единодушно искат да се а, е, заличи Сейф Харбър, също иска се стратегия или план за действие относно ЛГБТ общността. И трето, оценката на политиката за борба с тероризма. Надявам се комисията да включи тези мерки в работната си програма. Втората основна точка, един от вашите приоритети е а, хоризонталната а, директива за борба с дискриминацията. Тя в по-голямата си част е в ръцете на държавите членки, но когато комисията встъпи в длъжност миналата година, вие казахте, че е, ще настоявате за приемането. Бихте ли ни дали е, малко повече информация до къде е стигнала тази директива? И други два елемента, по които искам е, да видя включването им в работната програма на комисията. Нещо като механизъм или рамка за годишна оценка във всички държави членки на състоянието на основните права, демократичното управление. Вярно е, че имахме дискусии относно една държава, относно други държави също, но мисля, че всички политически групи, без значение под каква форма го казват, искат едно и също е именно механизъм, с който да оценяваме всички държави членки. И второто, е, че в голям брой държави членки има една система за предупреждаване в случай на изчезване на дете. Тя работи най-вече на доброволни начала, но трябва да бъде подкрепена от един добър обмен на данни и добро сътрудничество между полицията и правосъдната система. И преди а, една година комисията обяви, че ще се опита да въведе една законодателна инициатива в това отношение. Докъде сте стигнали там? Благодаря. А сега а, господин Комес от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Вие отговаряте за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за основните права, която е обявена от Съвета на Европа. Как очаквате да преодолеете ам, становищата, които се появиха след последното решение на Европейския съд. Искам да ви напомня, че има не само едни такива а, права за защита, които са в конвенцията, но има също и социални права. Така че няма ли да им бъде добре да приготвим пътя също и за присъединяването към хартата за социалните права. Вторият ми въпрос е относно корупцията. скорошна публикация на Transparency International показва, че е, корупцията се шири не само на ниво държави членки, но също и на европейско ниво и че има неправилно потреба на фондовете. Но в доклада за 2014 година Европейската комисия не споменава абсолютно нищо за корупцията в институциите. Когато, кога предвиждате нов доклад за тази корупция и а, кога мислите и как мислите да, се, да представите всички аспекти на проблема. И последният ми въпрос, доколкото виждам, а, комисията спря да бъде водеща водещата сила при равенството и как мислите съответно с 2015-2016 да подсилите, тази, да подсилите тенденцията в правилната посока. А сега от зелените Ян Обрех. Благодаря. Един въпрос относно референдума в Ирландия. Мисля, че това е важен въпрос как ще се прилага на практика планът за действие за ЛГБТ? Какви са плановете на комисията в това отношение? Благодаря. Когато казахте референдум, сърцето ми падна в петите. Веднага си помислих за британския референдум. Благодаря, господин председател. Скоро, както вече разбрахме, ще има действия относно а, борбата с а, тероризма и с престъпността. Имам няколко въпроса. От страна на комисията, има ли желание да се стартират такива инициативи, за да има минимални стандарти за, по за по-добра хармонизация? ще има ли също ясна дефиниция за организираната престъпност? Знаем какво е правното основание. Но начина по който съдът действа, съдът работи, му позволява да се ангажира с борбата с измамите а, спрямо европейските средства. Когато имаме действие на съда по член 86 на договора, мисля, че ще можем да, да подсилим компетенциите му в борбата с тежки престъпления от транснационален характер. Също искам да задам един друг въпрос. Смятате ли да представите законодателно предложение за минималните стандарти спрямо а, престъпление, спрямо околната среда? Това е много важна тема и там организираната престъпност се шири и а, засяга по този начин основни права на гражданите. Относно корупцията, Ам, предвиждате ли инструменти за контрол и за надзор, за да се борите с системната корупция? И има ли също идеи за превентивни действия срещу корупцията? Надяваме се тук вашата работа да се върже с работа на Евроюст и да напреднете бързо. Относно радикализацията в затворите. Инициативата на тази конференция е нещо много добро. Има един обмен на добри практики и съответно трябва да помислим за мерки, заместващи а, затварянето затворите са пълни. И много често има нарушаване на основните права в тях. Така че, може би е време да помислим за нещо друго, а не само за затваряне. По този начин също ще се приборим с радикализацията. После, относно правосъдието. Имаше въпрос към вас относно как да разширим а, дейността към наказателните дейности. Относно казаното от комисаря Тимерманс, той като че ли не беше толкова положително настроен, както вие във вашето изказване. И аз искам да ви попитам, вие какво мислите по всичко това? и какво мисли комисията като цяло. Относно казаното от колегата Интвелт и основните права, все по-нужно ние да имаме система за контрол държава по държава. И въпросът ми тук е от страна на комисията – Имате ли тази воля да създадете един такъв инструмент? Инструмент, който да гарантира защита, превентивна защита в държавите. Благодаря много. С това събрахме множество въпроси от координаторите, доста подробни въпроси. Може би сте забелязали, колеги, че съм направил грешка когато казах, че след координаторите е, думата ще получат и е, останалите депутати от е, комисията, но всъщност в структурирания диалог се предвижда да се изкажат само координаторите. Виждам, че двама колеги искат думата а, те не са координатори, а, би било много справедливо, спрямо тях да не им дам думата, след като а, така съм обявил. Дали може да ги е, чуем съвсем за, накратко? И от тук нататък, при следващия структуриран диалог, ще знаем, че само само координатори могат да си скажат. Господин Нидермилер първо, благодаря съвсем накратко. Госпожа комисар, много пъти сме говорили по въпроса за образованието и сегрегацията на ромите в Европа. Какви са вашите намерения по този въпрос? Как може да се подобри положението в всички страни в Европейския съюз? Благодаря. Господин Бони, искате ли да зададете въпроса си? А, съвсем накратко. Извинете, имам само един въпрос. Ясно е, че регламента за защитата на данните е много важно решение. Ясно е, че е необходима и директива. Но а, мисля, че е добре да видим кога ще подновим работата си по директивата за защитата на а, личната неприкосновеност в а, електронна среда. Мисля, че това е важна тема в тази връзка. Благодаря за въпроса. Госпожо комисар, справихме се много добре с времето, така че а, веднъж поне имате възможност да отговорите спокойно, без да бързате. Имате достатъчно време. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, ще се изкажа на чешки родния ми език, защото така ще ми е по-комфортно. Благодаря за всички въпроси. Първо, по въпроса на госпожа Холмайер. Вашия въпрос за Евроюст. Попитахте задахте въпрос, свързан с подкрепата за Евроюст и финансова и по отношение на човешките ресурси. Когато стана дума, Европейската прокуратура да бъде изградена възоснова на Евроюст, Аз с голямо любопитство започнах да следя е, темата, защото не беше съвсем ясно дали има основания в договора за това. Институцията Европейска прокуратура следва да поеме част от финансирането и служителите на Евроюз. Тоест, е, при подготовката на Европейската прокуратура трябва да вземем предвид и положението на Евроюст. Но а, е, не само по тази причина темата е важна за следващите месеци. Трябва да подкрепим Евроюст за да се във връзка с борбата с престъпността. Същевременно, временно Евроюз трябва да работи и с трети страни, страните на происход на голяма част от е, извършващите престъпления. Затова трябва да има повече подкрепа за Евроюст. Аз не смятам, че Евроюст Е, може да работи така, както е, добре е, в настоящата ситуация. Необходимо му е повече подкрепа. Трябва да се хармонизират нещата, за да има възможност за сътрудничество между Евроюст и Европейската прокуратура. Що се отнася до Европейската прокуратура, тя трябва да е децентрализиран орган, това е договорено, това беше важен компромис, постигнат от предходната комисия. Ще има специализирани прокурори, които ще се предлагат от държавите членки. и ще има специална процедура. Европейската прокуратура ще бъде контролирана. Трудно се определя качеството на работа на съдебната система в различните държави членки. Има показатели, но те не винаги са сравними и надежни. Можем обаче да разгледаме статистиката на ОЛАФ. Статистиката за измамите. И може да се сравни тази статистика с броя на делата за измами, приключени в държавите членки. Именно по тази причина ни е необходима такава институция, като Европейската прокуратура, за да има еднакъв подход в различните държави членки – а, не искам да соча някои държави с пръст, но а, за съжаление по някой път се оказва, че колкото повече пари получава една държава членка, толкова повече проблеми има при разследванията на предполагаеми злоупотреби. Имаше и въпроси, свързани с Сейф Harbor. Госпожа Холмайер – спомена системата за наблюдение на действието на Safe Harbor, ако правилно съм разбрала въпрос. Публикувахме 13 препоръки, 11 от тях са за съответствието с правилата, включително правила свързани с защитата на данните. Тези препоръки засягат и извън европейски територии. Тоест, налага се да разчитаме на органите на други държави. По-настоящем финализираме споразумението с Съединените щати, с Министерството на търговията на Съединените щати и Оточняваме в подробности как точно да се изпълняват тези условия. Има различни правила, например произволни проверки, мерки и случаи на нарушение на защита на личните данни. Оточняват уточняват се държавните органи, които са отговорни за подробни проверки и е, за санкциониране на нарушенията. Тези 11 а, е, препоръки от общо 13-те дават много добри насоки. Общо 13 са нашите препоръки към преговорния екип на Съединените щати. Две от тях са свързани и с използването на данни от агенции за сигурност. От политическа гледна точка тези елементи са много важни, защото който се вълнува от основните права и свободи, от правата на човека, трябва да обърне сериозно внимание на тези препоръки. Няма да можем да приключим преговорите по конкретните подробности до края на май. Моите очаквания са в Рига, където има специална министерска среща Европейски съюз Съединените щати, на която ще присъствам и аз. Ще успеем да приключим преговорите. И по-късно, заедно с господин Тимерманс и други комисари, можем да обсъдим дали постигнатото е достатъчно за нас. Другият важен въпрос за Сейф Харбър. Дали този... Дали Сейф Харбър трябва да приключи да бъде изоставен като идея. Темата се обсъжда. Ако няма достатъчно гаранции от американска страна, ще повдигнем въпроса и ще видим дали да продължим да разчитаме на принципа Safe Harbor или да се откажем от него. Но в най-общи линии Добре е да не сме прекалено амбициозни. Защото в крайна сметка има някои важни елементи, които са добри за бизнеса и представителите на частния сектор са доста обезпокоени от възможността да се отмени принципа Safe Harbor. Тъй че трябва да има ясна система за защита на личните данни. Необходимо ни е малко повече време. Надявам се, че до края на юни преговорите ще приключат и въпросът ще бъде обсъден от комисията. Изненадах се, че никой не обсъди общото споразумение тук. Но нека да кажа няколко думи. Вече имаме проекто текст. И се предвижда данните. Се предвиждат е, мерки за данните, които се прехвърлят от федерално ниво на е, щатско ниво. Въпросът е кой е отговорен за защитата на тези данни и според нас федералното ниво трябва да носи тази отговорност и трябва да има ясни условия за прехвърлянето на тези данни. Има много малко случаи, при които ще се пристъпва към такова прехвърляне на данни, но все пак има такива възможности. Темата ще бъде обсъдена и от Конгреса. И е, ще се направи всичко възможно да има повече възможности европейски граждани да търсят съдебна защита в Съединените щати. Както знаете, този въпрос е от ключово значение при това общо споразумение. Сега, за основните права и за ромите. Получихме националните стратегии на държавите членки и в тях има някои нови елементи. Използват се възможности да се насочат европейски средства, за да се насърчи интегрирането на ромите в обществото, да им се дадат възможности и за заетост и по-добри възможности и за образование. Това са елементи, включени във всички стратегии. Като цяло се е, предвижда работа с местните власти и с местните неправителствени организации. Има и е, някои иновативни предложения, като мерки за специална заетост за социално уязвимите групи. Това е важен въпрос за Румъния. Има сериозен проблем е, с бедността като цяло и е, сред е, тези бедни хора има много роми. Много голям процент от тях са роми. Много добре знаем, че е, условията на живот в е, Румъния са такива, че ромите често се местят в други страни и след това се стига до проблеми в е, Франция и Швеция, например. И Румъния се опитва да договори някакво сътрудничество. Това е въпрос обаче не за Европейския съюз, а въпрос на двустранни споразумения между държави и членки. Все пак мисля, че е важно да се споменат тези споразумения. Стратегиите, ако се прилагат добре, могат да доведат добри резултати. Що се отнася до мерките на комисията, издали сме препоръки до пет държави членки, засягащи основно ромите, тяхното образование в началните училища. И тези препоръки са насочени към Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Гърция, ако не бъркам. Не, всъщност не Гърция, а България. Това са страните, които са получили препоръки. Препоръките бяха издадени съвсем наскоро. След това по въпроса за ромите в училище. Разполагам с възможности да изисквам приложението на мерки, които да а, не дават възможност а, деца роми да бъдат а, изпратени в а, училище, училища за деца с а, специални образователни потребности. А, няма нито едно проучване, което да може да докаже, че една трета от ромите са умствено увредени. Така че просто трябва да се борим срещу а, а, големите предразсъдъци. В Чехия, например, 35% от а, децата роми са в училище за деца с специални нужди. Затова а, разменяме а, писма, изпратихме писма от името на комисията а, до Чехия, а, тече преписката, очакваме обосновка. И на 1 януари трябва да се предприемат първите мерки, така че а, до септември 2016 година очакваме промяна. Моите препоръки, а, изпратени до Министерството в Чехия, до Министерството на образованието, да направи така, че да бъдат променени начините, по които се диагностицират децата И за мен този начин на работа е по-добър, отколкото да се изискват а, официални обосновки, които а, да привлекат прекомерно внимание на медиите. Добре е да се говори, работи по-конструктивно. Що се отнася за плана за действие за правата на хората ЛГБТИ. Не виждам защо има проблеми, защо може да има проблеми тези планове да са готови до края на годината. Има три основни приоритета. Първо да се приключи работата по законодателни текстове, които могат да помогнат на е, ЛГБТ И също така трябва да... Тук имам предвид директивата, основно срещу дискриминацията, нейното приложение. След това, проучване на положението в държавите членки, за да се анализират нещата, да се види в кои области би било по-добре да се излезе с ново, ам, нови законодателни мерки и в кои области по-скоро е подходящо да се провеждат информационни кампании, да се работи в сътрудничество с неправителствени организации. През следващите седмици се прави преглед на а, а, ефективността на 52 милиона евро, заделени а, от Генерална дирекция правосъдие а, там има области, в които държавните институции не могат да направят много, но а, пък а, неправителствените организации могат да направят а, много чрез а, информационни кампании. И така, що се отнася до плановете за действие, за ЛГБТИ няма никакъв проблем да се финализира тази година. Ще продължим да говорим с Софи Инфелд, с госпожа Луначек и ще правим всичко възможно да се напредне по въпроса. Ще се обсъжда темата и в комисията. Още не е съвсем ясно дали говорим за план за действие или за пътна карта или за стратегия. Ще видим каква форма ще изберем. Работим с Агенцията за основните права в Виена. Очакваме а, нови данни и очакваме да видим а, резултатите. Много се радвам и а, на положителните резултати, постигнати в Ирландия на референдума. Mám ten dotaz, ale my právě teď velmi след това. Правим всичко възможно да се засили приложението на принципа Safe Harbor и да се въведат гаранции за защита на данните, за да не се влияе на решенията на съда и да се покаже, че комисията работи ангажирано и че може да се очаква подобрение очакваме изявлението на главния прокурор на 24 юни и тогава ще стане ясно дали приложението на Safe Harbor ще продължи или не. Ако остане, то ще е по възможно най-безопасния начин, що се отнася до защитата на данните. Що се отнася до регламента, ще има е малка промяна. Очакваме да получим общото становище на съвета през юни. Преговорите ще са дълги и подробни. Има много въпроси, е, по които трябва да работим. Сега е, работим внимателно, за да се справим с страничните проблеми и след това ще се занимаем с а, основните въпроси. На, на 24 юни ще има структуриран диалог. Ще присъствам там, заедно с, с министрите. А, надявам се, че ще има и представители на Европейския парламент. Втория триалог трябва да приключи на 16 юли. Такъв е графика. Целта е да можем да се придвижим напред възможно най-бързо, веднага след като получим одобрение в съвета. И така, очаквам с нетърпение да работим добре. А, и да си сътрудничим добре с вас. Що се отнася от директивата за полицията, през юни очакваме а, частично финализиран и след това при следващото председателство приемане в съвета. Може би знаете, че този януари е, се сблъскахме с е, неочакван въпрос за приложното поле на директивата. Ди, е, докладчиткът защити първоначално предвиденото приложно поле е, обяснихме на Германия и други държави членки какви са нашите съображения и работим възможно най- старателно, така че да се запази това приложно поле. Имам тук още записки, не ги чета достатъчно добре обаче, на въпросите на Софи Интфелд отговорила съм на някои от тях, но не отговорих на въпроса за борбата срещу тероризма и дали той ще бъде, тя ще бъде включена в програмата. Разбира се, дневният ред за сигурността непрекъснато се оценява. Той е важен и за нас, и за обществеността. Важен е и във връзка с директивата за борба срещу дискриминацията. Дами и господа, имам тук известни опасения. Като цяло гледам да подхождам положително, обаче тук виждам два проблема. Нито една от държавите членки не казва, че директивата е лоша или непотребна крайна сметка става дума за много важна директива. Директива, гарантираща недискриминиране в отрасъла на услугите. Проблем е обаче, че има въздействие върху бюджета на държавите членки. Ще се изисква да се преди, да се променят да конструктивно някои сгради, така че хора с увреждания да могат да е, имат достъп до сградите. Говорим за образование, социални услуги и други отрасли. Директивата е хоризонтална и по тази причина в някои държави членки нито един от отраслите не се е ангажирал е, достатъчно с нейното приложение. Доста неприятно е това, но ви уверявам, че ще настоявам е, твърдо тази директива да се е, приложи и е, да се приеме, по-добри. И няма да изреждам списъка на държавите членки, които заявяват проблеми с нейното предложение. Надяваме се, че ще имаме по-добра подкрепа от страна на държавите членки. Залежитост с s смърти, там я съм... За Унгария и въпроса за смъртното наказание Всъщност трябва да ви кажа, че това за мен преля чашата. Напълно съм честна, говоря за личното ми отношение. След това ми обясниха, че всъщност това е било казано несериозно, никой не е имал предвид нещо толкова съществено, но тук опираме до системно нарушаване на договорите. Освен това, в Унгария, като Чили, това често се случва. Нарушава се договора, но решението е Унгария да бъде изправена пред съда. Обикновено следва решението на съда, Унгария взема някакви мерки, а неправителствените организации също имат проблеми. Знаехме е, за случая с парите от Норвежкия фонд. Посещавала съм Унгария, запозната съм с проблемите. Когато отидох там, НПО ми обясниха, че полицията ги следи. И те се страхуват. Но след това изведнъж въпросът се реши, защото дела, е, съдът отсъди в полза на неправителствените организации. С други думи, в Унгария първо възниква проблемът, след това някакси се намира решение. Няколко пъти съм разговаряла с Тимерманс изобщо за демокрацията в различните държави членки, мисля, че би трябвало те да бъдат третирани еднакво. Но ние следим внимателно и ако се прекрачи чертата, ще задействаме своя механизъм. Разбира се, не мога да се ангажирам с дата. Всичко зависи от това, което се случва в Унгария. Има и още нещо. Когато една държава членка нарушава договорите, е ясно, че комисията трябва да предприеме действие, което да послужи за примери на останалите. Присъединяването към Конвенцията по правата на човека трябва да ви кажа, че и аз се изненадах от решението на съда, като че ли тук малко се бавим. Примерно, ако сравняваме с присъединяването към Истанбулската конвенция относно насилието спрямо жените. Но не е моя работа аз да правя анализ, това не е отговорност на моята генерална дирекция. Ще изчакаме заключенията от анализа, който се прави в момента. Предполагам, че или ще се присъединим, или ще трябва да направим промяна в договорите за присъединяване и да започнем една сложна процедура на ратификация. Но ще направя всичко по силите си, уверявам ви. Že то затим не není на столе. Справа о корупции... Преминавам към темата корупция. Струва ми се, че това е по-скоро въпрос за госпожа Георгиева, защото засяга работата на европейските институции. Когато аз се боря с корупцията, моите отговорности са свързани с Европейската прокуратура. Ако се опитаме да хармонизираме в областта наказателно правосъдие, то трябва да имаме предвид, че така или иначе ние вече имаме правомощия, които не използваме активно. Искаме да тероризираме, да хармонизираме определенията на терорист и на чуждестранен боец. Има работна група, която е ръководена от нас и трябва да стигне до някакъв резултат можем да имаме предвид определението за тероризъм на Съвета на Европа. То включва и понятието чуждестранен боец. Сигурно знаете, че в много от държавите членки определенията в наказателния кодекс се оказват недостатъчни. Ако вашия съсед реши да замине за Сирия, няма как да го спрете, защото подготовката за терористичен акт, например, не е наказуемо деяние. Именно за това хармонизацията е особено важна. И в светлината на Шенген, разбира се. Но като говорим за хармонизиране в наказателното правосъдие и за Европейска прокуратура, то аз се надявам, че ще има повече яснота и при злоупотребата с европейски средства. И тук различните държави членки имат различно тълкуване. И тъй говорих за Унгария, ромите, образованието. Работата продължава. Мисля, че нямам какво повече да добавя. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Уважаеми колеги, струва ми се, че поне в този случай при структурния диалог разполагахме с достатъчно време да зададем своите въпроси и да чуем отговорите на комисията, като този път комисията нямаше защо да бърза. Това беше успех. Но, ако има и нещо не толкова положително, то това е закъснението на някои колеги. Още нещо, което ще обсъдя с координаторите, ще обсъдя и отсъствието на комисарите Еврамополос и Тимерманс. Още нещо на бързичко. Исках да кажа нещо за работната програма 2016 година и условията в затворите – е, бих ви помолила да отправите към нас някои предложения и идеи. Аз вече ги получавам от служителите, но мисля, че и вие трябва да помислите по темата. Наистина, трябва да имаме предвид каква е политиката в Европа. Но бих била благодарна, ако имате идеи. Нека само кажа, че в края на структурния диалог ние ще направим своите обобщения, особено и след срещите с другите двама комисари. Може би е необходимо да се набележат повдигнатите от госпожа комисаря въпроси Евроюст, персонала, стратегията за ромите, стратегията за ЛБГТ и по-доброто затвърждаване на правата на човека, директивата за електронна неприкосновеност на личния живот – хоризонталната директива. Исках да добавя нещо по дискусията за Сейф Харбър или сигурно пристанище. Нека кажа, че още 2013 година писменно сме поискали подробна информация. Продължаваме да настояваме за тази информация, но тъй, госпожо комисар, благодаря ви, че бяхте на време. Благодаря и на колегите, които зададоха толкова подробни въпроси. Благодаря ви за обхватните отговори. Благодаря ви и аз и ви желая всичко хубаво. So colleagues, um, particularly for those who came um, Уважаеми колеги, за тези, които не бяха тук в началото, нека кажа, че направихме доста промени в дневния ред. Затова имайте предвид, че преди да разгледаме положението в Средиземно море, ще разгледаме точка 8, проект на изменение номер 5 към общия бюджет за 2015 година, действие в отговор на миграционния натиск. Ще чуем изказването на Матия Сарюте, генерален директор на ГД Миграция и вътрешни работи Европейска комисия. Уважаеми колеги, на 23 април Европейския съвет излезе с изявление по мерките, които трябва да се вземат за кризата в Средиземноморието. Някои от тях е, намериха и реализация в бюджетно изражение от страна на комисията с този проект на изменение номер 5 специфични действия има и някои действия по бюджета за 2016 година, които ще се представят утре на 27 май. Сега ще дам думата на господин Рюте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички вас, почитаеми членове на парламента. Всъщност, аз трябва да говоря, както знаете, по проекта за изменение номер 5 на бюджета за 2015 година. Комисария Аврамополус утре ще се отчете пред парламента и ще чуем конкретни предложения. Най-важното е ресурсите. Разбира се, затова и искаме изменение в бюджета. Принципно трябва да откликнем на трагичните събития в Средиземноморието от неотдавна – 81 милиона и съответно 69 милиона бюджетни кредити за задължения и заплащания. На първо място искаме да укрепим бюджета на Frontex с 27 милиона за отрояване на ресурсите по Посейдон и Тритон през оставащите месеци на 2015 година. Освен това, искаме да се усили наблюдението по въздух и море, да разширим обхвата на Маре Ностром. 2016 година също предвиждаме някои промени в бюджета – На второ място искаме да увеличим ресурсите по фондовете за убежище и миграция 57 милиона по бюджетните кредити за плащания и също така сме предвидили 5 милиона бюджетни кредити и 4 милиона за плащания. Най-важното са 25 милиона по ЕМИФ. Имаме и заделена сума по АСФ. Това е за спешни действия. Имаме и система за държавите членки, които са най-силно засегнати от миграционните потоци – тъй като виждаме, че се увеличава броя на мигрантите в резултати на операциите Тритон и Посейдон, които ще се разширят. Необходимо е да се усилят мерките по приема при пристигането на медигрантите, медицинските прегледи, закупуването на апаратура за КПП-тата има още 25 милиона увеличение, което ни е необходимо е, за е, схемата за презаселване на емигрантите в целия Европейски съюз. Предложихме това преди 40 дни с 20 000 места за презаселване. Идеята е да се включат всички държави членки. като се надявам комисията да може да определи спецификата на схемата и да представи своята препоръка. Има още 27 милиона плами, в това е за регионалните програми и Европейския дневен ред за миграция. Ще работим с страните дестинации, както и страните по происход. Необходимо е да обърнем внимание на допълнителните нужди в трети страни. На трето място увеличаваме служителите в агенциите. Ясно е, че Frontex е най-важна в това отношение. Предлагаме 16 допълнителни служители – Съобразяваме се и в дневния ред за миграция и горещите точки, що се отнася до борбата с контрабандата. Например, искаме три места още за Европол и допълнителни четирима служители за ИАСО. Освен това, и има и някои други пера по бюджета, където сме разгледали кредитите и плащанията. Имаме допълнителни средства 75,8 милиона, но при кредитите за плащания няма нищо предвидено допълнително. Това е господин председател. Благодаря. Много ви благодаря. На заседанието на координаторите, което споменах вече не знам колко пъти тази сутрин, но така или иначе на това заседание ние ще формулираме становище и ще видим дали е необходимо да изготвим доклад по собствена инициатива и да определим докладчик. Но за сега по-скоро искахме да чуем вашето мнение. Започваме, може би, с най- подготвения колега, господин Депре Жерар. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен, че продължителността на този мандат гарантира неоспорно експертен опит, но нямам към необходимостта да въведе този коригиращ бюджет, тъй като наистина очевидно ще са необходими допълнителни средства и ми се струва от самото начало, че трябва да това трябва да се направи. Но имам няколко въпроса към генералния директор. Сега за Фронтекс. Вие пред, предлагате 27 милиона евро увеличение, т.е. отрояват се средствата за Фронтекс е, за операциите Тритон и Сейдон. Според сегашната информация се излиза, че до сега са освоени 3 милиона, са задели 3 милиона месечно по тези операции говорите за 7 месеца, значи трой, 3 пъти по 9 е 27. Ако не греша, в крайна сметка става дума за 42 милиона. Тоест тези 27 милиона са от тройно бюджета на Фронтек за операции Тритони Посейдон или моите калкулации, моите сметки са погрешни. Сега, ако е, увеличаване на кредитите за фонда МИФ, казахте, на 45 милиона, 57 милиона, извинете. От тях 7 са за програми за Северна Африка и Африканския рок. Но предвид е, колосалния проблем, тези 7 милиона са нищо. За кого е, са предназначени? какво ще се прави с тях, тъй като този масивен поток емигранти от определени страни членки, предвид на този поток, мисля, че тези суми, тази сума е незначителна. Би трябвало общата сума да е много по-голяма, но аз не мога да кажа в какви размери, разбира се. Колкото до увеличаване на местата, работните места, позициите, как ще се комбинира това, съчетая това с общото правило за съкръщаване с, с 5% годишно с персонала на агенциите? Защото Какво мисли комисията по този въпрос? Колкото до разпределението на позициите, тези позиции за Фронтекс, какво предвиждате? В документи на комисията говорите за засилване ролите на Фронтекс по отношение организиране на връщанията. Този процент предвиден за какво е? Ще се увеличи бройката на, с 16 души в Фронтекс или какво? Струва ми, не разбирам дали тези 130 допълнителни постове са, е, сега трябва да го, това е на френски текст, не знам как е на английски, е, за прекратяване на тези потоци. Колкото за АСО, не ми е много ясно разпределението на тези средства. Ако може да получа малко пояснение по тези въпроси, които споменах току-що. Както казах, да, аз разчитах на вашия опит в бюджетните дела, господин Депре. Сега, Биргит, благодаря. Мога да се присъединя към това, което каза колегата Депре. Може би по-картинно бихте ни представили нещата и да ни кажете в момента месечните разходи са от една страна за Фронтекс, след това за Тритон и Посейдон, трето за ЕАЗО. След е, увеличаване, завишаване на бюджетните суми, в бъдеще как ще изглеждат средствата за тези три проекта? Ще ни е добре, ако ги разделите от Frontex, Тритон и Азо. Кажете ясно колко персонала е имало до сега. И трето, по Тритон и Посейдон, ако средствата се увеличат е, тройно или как, за какво конкретно ще бъдат е, разходвани тези средства? Къде ще отидат тези пари? И колкото за Еазо, Струва ми се, че до сега в тази област е, ни беше нужно да имаме повече хора, повече персонал, повече пари, за да се прилагат е, пакета по е, затършищите убежище. Сега би трябвало да се дадат възможности държавите членки да прилагат е, тези закони, националните закони по отношение на убежищата по-добре след тази година и следващата. Тоест, е, отново се питам с е, това завишаване на персонала и тези средства, дали ще успеем да изпълним пакета. Благодаря, госпожа Холмайер. И аз имам няколко въпроса в тази връзка. Първо, прилагане на пакета за обежищата. Много различни са подходите на държавите членки. На 1 юли трябваше да се е приложен целият пакет. В някои държави членки има впечатление, че част от е, правилата не им харесват особено. Така че при прилагане на пакета има голям разнобой така че е добре да имаме общ поглед до каква степен държавите членки не само на хартия, а конкретно работят за постигане на минималните стандарти. Какво са направили в това отношение? И малко съм изненадана от е, числата. Тук подкрепям колегата добре. Въпросът ми е, когато, например, става дума за изграждане на полицейски структури за Северна Африка от, от страна на ЕАЗО, граничен контрол и така нататък. Четирима е, с черима работещи служители едва ли може да се свърши работата. Би било чуд... очудващо, ако успеят. С, е, с Европол също съм изненадана е, едва ли ще изплашим терористите с раз, раз, увеличен щат с трима души. Също така изненадваме това, което се казва, че някои са направили нещо, което че някои от тези постове ще изчезнат в следващата година. Дали комисията е готова да напредне в това отношение и се питам дали всички държави членки мислят по един и същ начин това отношение. По-малките държави членки сигнализираха за проблеми да, при изпълнението на тази политика. Тоест, би трябвало да се съобразяваме и с е, малките държави членки. Ако комисията може да помогне, все пак е, условията, които се поставят, трябва да са такива, че да са поносими за хората. Благодаря, Моника Силви, сега. Същия въпрос като моите колеги. Je voulais juste d'abord euh, apprécier le... оценявам интересните въпроси, които държавите членки зададаха. И аз исках да кажа нещо подобно, най-вече относно спешната помощ. Тук говорите с 25 милиона евро, ако правилно съм разбрала. Бихте ли дали малко повече детайли за това, което ще правите с тези пари и кои ще са бенефициентите? И така, както и колегата Депре, тези пера, бюджетни пера, означават 33 мили... Е, хиляди евро. Много интересно какво ще се прави с това и как се разпределят, къде отиват. И в ЕАСО не се предвижда директното унищожаване на терористичните мрежи. Може би има нещо друго предвидено. Next is uh, Kinga, Kinga Girl. Thank you. Thank you. Well, uh, a... Току-що, всъщност имам въпрос към вас. Предвид това, че ние доклад, имаме докладчик по СЕПОЛ, става ясно, че СЕПОЛ ще се оказва все по-полезна в, по въпросите с миграцията, тъй като тя предвижда всички възможности, понеже всички дейности по обучение ще се управляват от СЕПОЛ. Не смятате ли, че тази агенция също трябва да получи допълнително финансиране? Мисля, че и това е важно за бъдеще. Ако не за 15-та, поне за 16-та. Thank you, Kinga. Next is Ms. Bjork. Thank you very much. Uh, Благодаря. Най-общо трябва да кажа, че след катастрофите, бедствията, които, на които бяхме свидетели, не можем да не сме разочаровани, защото ако трябва да се прави нещо приоритетно, той е да спрем да не даваме възможност да умират повече хора. Вместо това ние говорим за Фронтекс. Не смятам, че трябва да се сравнява операциите на Фронтекс е, Тритон с Марен Остром. Просто е неуместно и по този начин избягваме от е, най-наболелите проблеми. Малко тъжно е, че е, именно ангажимента на държавите членки да прекратят е, умир... гибелта на хора по море и това, че тази тяхна решимост не е подплатена с съответните финанси. Това е тревожно. Тревожна е екстернализацията на европейските граници. И тук се присъединявам към колегите, някои колеги, които казаха, няма съгласие да се продължи с тази екстернализация на външните граници. Моите въпроси. Имам два или три въпроса. Единият е по връщанията. Въпросът ми е за връщанията. Притесняваме въпроса с бързите съкретената процедура по връщане. Не бихме искали това да се отрази в бюджета. Ако има европейски средства, които се използват за... Дали има такива, които се използват за военни действия в е, либийски териториални води? Благодаря. А, проверявах някои от бюджетните редове за разширените географски области, защото ме запитаха какво означава това разширена географска област. Това е един от въпросите, който задавам в момента. Извинявайте. И последният оратор Марио Марион Ларсен. Благодаря. Искам малко повече информация относно финансирането по програмата за разселване. Какъв е принципа тук? Ще има ли някакви квоти по някакви индекси или критерии или ще се прави и това? Как ще се използват парите? И как, как ще бъде контролирана ефикасността на тези средства? Благодаря. Въпросите бяха много важни, много детайлни. Искам да се а, присъединя и да подканя нашият оратор да отговори. Благодаря, господин председател. Ще се е, спра първо на разпределението на бюджета или по-скоро на операциите. Как ще става разпределението по операции? Е, тази цифра от 9 милиона за която тук се говори. Ако погледнете настоящия профил на а, харченията по различните операции Тритон а, и също от италианска страна, имаме един профил, където всеки месец средствата, които се харчат, е, са различни. Има а, планиране за летния сезон, за зимния сезон, нещата не, т.е. сумите не винаги са 3 милиона или пък 9 милиона на месец. Това е първото, което не трябва да забравяме. Когато даваме цифри за профила на дадени операции. Т.е. тук говорим за месечни разходи, които варират. Второ, разпределението на средствата. Ние не плащаме 100%, когато а, имаме а, примерно кораби или други, които биват разположени от държавите членки. Членки понякога плащаме около 90%, понякога малко по-малко. Трето, трябва да погледнем и колко часа един, примерно от корабите, се използва за цели по дадена операция. Т.е. всичко се изчислява в зависимост от условията. Така че това, което ние се опитваме да направим е точно което се прави по Маре Ностро. Това е включването от италианските власти на нашите дейности. Ние разширяваме обхвата на операцията. За Тритон това става по споразумение, което се сключва между Frontex и а, държавата Думакин или държавата, в чието води вършим операцията. И винаги трябва да сме много наясно каква ще е насоката на операцията, т.е. да е в правните линии, в правните рамки на Frontex, на действието на Frontex, като едновременно с това бъдем полезни, с било с спасяване, било с наблюдение на оперативната зона. Така че Юнкер го каза, фокусът е много повече е сложен върху спасяването на живота, на живота на хората, отколкото в миналото. Така че смятам, че с всички тези елементи нещата вече стават по-ясни. Разбира се, мога да ви дам и допълнителни такива, но като цяло с тези елементи мога да кажа, че а, ние а, опозотворяваме операциите. Също има много държави, които допринасят за операциите посредством действия, активи, техника, оборудване, които, за което не ни искат каквито и да било фондове. И сме да твърдя, че като европейци трябва да сме горди от тази оферта, ако мога така да я нарека. Защото това означава, че държавите членки правят един голям, е, една голяма промяна в политиката. И Смятам, че през следващите няколко месеца ще се проведе дискусия по Европейската система за граничен контрол, каквото и да означава това, и това в рамките на Европейският иммиграционен план. И също съвета, както и Европейският парламент в края на април, видяхме на практика раждането на нещо ново, като идея за грани, граница и граничен контрол спрямо това, което познахме до сега. Така че има много сериозни операции, които обаче не се заплащат от бюджета на Frontex. Изискванията на Frontex са, че трябва да има а, граждански контрол, невоенен, трябва да има брегова охрана и в крайна сметка се докладва на един граждански център. Т.е. няма такова съвместно кръстосано финансиране на операциите. И още нещо важно относно третите държави. Да, това е капка в океана. Но тия 7 милиона. Но там се финансира и една друга, там имаме финансиране от една регионална програма, АМИФ. И иначе просто ще видите, че има една приориентация за средствата, които ще се използват по иммиграционните политики и фондовете за развитие и е, също ще има голям количество средства, които ще бъдат отпускани, но не по е, насоките на Генерална дирекция ХОМ, вътрешни дела. Имаме операции, които вече функционират и в момента мислим да приготвим 8 милиона за тази година и още 7 милиона за допълнителни конкретни операции, така че да имаме една регионална програма за развитие и защита. Господин Депре, много правилно посочихте трудностите. Това също беше зададено и от госпожа Зипел, и от госпожа Холмайер като въпрос – Разбира се, трябва да работим в рамките на съществуващата, съществуваща рамка като бюджетни пера, като бюджетни редове. И накрая е, ще има едно преразпределение. Знаете, че всички агенции е, видяха средствата си урязани с 1%. И ще има 1% и за преразпределение. И ние ще се опитаме да мобилизираме средствата, на така или иначе има прехвърляне на средства от едни агенции към други, към от една част на агенцията към друга и ще продължим така. Ще видите бюджета, кой, който комисията разисква в момента и ще приемем сряда, бюджета за 2016. Ще има и допълнителни предложения. по бюджета 2016 и в отговор на госпожа Кинга Гал отговарям ясно, надявам се. За бъдещето искаме да видим ролята на СЕПОЛ в момента, в който получим приемане на регламента СЕПОЛ. И тук, както знаете, се борим за едни доста ограничени ресурси. Относно ЕАСО за в бъдеще, трябва да бъде подсилен и а, за сега с допълнителните ресурси за тази година можем да бъдем удовлетворени. Това е въпроси на набиране на персонал, да се намерят хора, не винаги е лесно, не винаги е очевидно. Не забравяйте, че голяма част от тези операции обаче мобилизират средства от държавите членки. Ние всъщност въвличаме държави членки, които по принцип не са участвали. Така беше случай с Frontex, така е и с Европол. И по този начин се мобилизират възможностите на държавите членки, които се предоставят на, за ползване от агенциите, понякога било то управление на средствата, координация, и аз съм предпазлив, никога не бих поискал твърде много средства, но вся, всяко средство, всяко допълнително средство е добре дошло. И също и е, госпожа Гийом, нека да каже, да, това са е, постоянни постове на пълно работно време. Те координират най-вече финансовото управление. И доколкото финансовите средства засягат бюджета 2016, надяваме се, че ще има допълнителни средства за, по фонда за презаселване. Е, госпожа Луис също каза, че ще трябва да видим как ще получим тези допълнителни 50 милиона за иммиграцията и как ще ги съчетаем с другите средства, които вече съществуват по програмите за презаселване. Също ще видим утре е, какво ще стане с прехвърлянето на средства. Ще видим какво ще реши комисията. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Разбира се, ако има други, на които не съм, готов съм да отговарям до странно. Благодаря много, колеги. Ако имате допълнителни въпроси, използвайте тази възможност да ги зададете. А, също така, нека да спомена отново, че на съседанието на координаторите днес ще обсъдим отново темата и ще назначим докладчик от нашата комисия. Това е бюджетен въпрос, който е от много важно значение за нас. Благодаря на колегите за много добрите въпроси и благодаря за дадените отговори. Темата е много важна за нас, действително. Ще продължим да работим по важните бюджетни елементи на темата. И така, колеги, преминаваме сега към положението в Средиземно море. Говорим за холистичен подход към миграцията. Имаме два часа да обсъдим темата. И така, нека да помоля изказващите се по темата да дойдат тук на президиума. Ще дам първо кратко въведение. Миналата седмица излезе изявление на съвета и комисията за миграцията. Ние не, вие знаете за това изявление, не сте го пропуснали. Бяха споменати множество важни елементи и за издирването и спасяването, за презаселването. Имаше много въпроси и за дългосрочния подход, за корните на миграцията и защо хората така отчаяно се опитват да пресекат Средиземно море. Днес докладчиците ще се спрат именно на някои от тези важни елементи в присъствието на експерти в областта. Ще се занимаем по-конкретно с стратегията за сътрудничество с трети страни и по-конкретно програмите за закрила в регионален план ам, и справянето с коренните причини за миграцията. Това е особено важно във връзка с изявленията на съвета и комисията от миналата седмица, както и политиката за управление на границите, ролята на Frontex и други агенции, работещи в тази област. Ще изслушаме двамата докладчици, Роберта Мецола и госпожа Киенги. Нека първо да приветствам ораторите. Има списък на, иза, на, желащ, на ораторите. Господин Педро Серано, управителен директор на реагиране на прикриси служба, на Европейска външна служба. За първи път се срещаме с представителите на Европейската служба за външни действия в този контекст, в нашата парламентарна комисия и контекста на нашия холистичен на нашия доклад за холистичния подход към миграцията. Добре е дошъл господин Серано. Госпожа Суин, генерален директор на Международната организация по миграция. Също е тук господин Мигел Анхел Моратинос, бивши министър на външните работи на Испания, който изключително учтиво а, прие да се включи днес, въпреки че му а, бе поканен а, с изключително кратко предизвестие. Той ще дойде с известно закъснение. Професор Стив Пиерс професор по право, когато вие също добре познавате, бе един от очакваните ни гости, но за съжаление той се разболя, няма как да присъства днес. Е, много жалко това. И така, нека първо да дам доклад, темата на докладчиците. И Нека отново да повторя, темата е изключително важна днес. Давам думата на Роберта Мецала, след това на кашето Кенги. Благодаря, господин председател. Добре е, дошли на всички експерти. Много им благодаря, че са тук днес. Говорим за новата стратегия за миграция на Европейската комисия, която приветствам и Смятам, че е добре разработена, добре е, че подхождаме синхронизирано и че сме съгласни, че е добре да има холистичен подход, който да взема предвид външните измерения на въпроса. Миграцията не е въпрос, който може да бъде разрешен от една Европа, която се вглежда само навътре в себе си. Първо трябва да се вземе решение как да се спасяват хората морето и какво бъдеще може да им бъде дадено тук в Европа. Но а, освен това трябва да погледнем а, в по-далечен план и да разберем, че трябва да се занимаем и с външните и с вътрешните въпроси. Ние като политици имаме задължения а, отиващи отвъд пет годишния ни мандат. Длъжни сме да работим е, за дългосрочно разрешаване на проблема, включително с страните на происход, мерки за подпомагане на страните е, в е, Африка на юг от Сахара и в Африканския рог, за да се постигне по-добро бъдеще за хората там. Ако няма бъдеще в тези страни, хората ще продължават да бягат, въпреки че рискуват живота си и още повече хора ще загинат, прекосявайки пустините или моретата. Трябва да видим как точно се разпределя хуманитарната помощ и помощта за развитие и дали тя се разпределя по възможно най-добрия начин. Необходимо е да се елиминират трафикантските мрежи, но това не е достатъчно. И това е нещо, което споменах и миналата седмица. Трябва да постигнем съгласие за справяне с всички елементи на миграцията. Необходимо е да има помощ и за гарантиране на капацитет за посрещане на хора, нуждащи се от обежище. И в трети страни да не говорим за потребността да се инвестира в образование и обучение и изграждане на капацитет в дългосрочен план тази връзка ролята на службата за външна дейност е от решаващо значение, за това очаквам от представителя на тази служба да очертае бъдещата и роля. Важна е и информацията, която се предоставя извън Европа за правото на законно влизане в Европейския съюз. Има програми за обмяна и за развитие. Може да се разширят те така че да предоставят помощ за образованието, обучението на хора от трети страни. Трябва да видим как да помогнем на хората преди да се качат на тези кораби, които ги водят към смъртта им често. А оказва се обаче, че на този етап има твърде малко а, неща, които могат да се направят преди това. И за това е, стотици хора попадат в лапите на безскрупулни е, трафиканти и каналджи. 20 хиляди души могат да бъдат посрещнати. Достатъчно ли е това? Трудно е да се каже, но поне някаква начало държавите членки трябва да си сътрудничат за презасалване чрез ефективни е редовно прилагани инструменти, помагащи на държавите членки да увеличат капацитета си за приемане. Не е достатъчно хората да бъдат качени на един самолет. Трябва те да могат да оцелеят. Необходими са правни инструменти и за по-добро координиране и управление на миграцията. Говорим за инструменти като хуманитарни визи, образователни визи, това са все неща, които следва да се обмислят. Вярно е, че нашите ресурси не са безгранични, но сме длъжни да направим така, че колкото и малко да са ни ресурсите, те да се използват за онези, които заслужават закрила и които, са, които имат право на закрила и могат да кандидатстват за нея в Европа не е решение да се изгради една крепост Европа, но също времено е необходимо да се защитават нашите граници. Това обаче не трябва да става за сметка на хуманитарния ангажимент да спасяваме човешкия живот. Затова по границите трябва да са на разположение необходимите ресурси. Що се отнася до ЕАСО, Европейската служба за подкрепа за обеж... във връзка с обежището. Нейната дейност трябва да се засили във връзка с информацията, обучението и предоставянето на информация и трябва РАСО да гарантира общ надзор на приложението на най-добрите практики, постигнати в Европейския съюз. И така в заключение Очаквам с нетърпение днешната дискусия и знам, че ще има какво да научим по време на този процес. Благодаря много. В изявленията на съвета и на комисията миналата седмица много и при тяхното обсъждане много депутати говориха за коренните причини на миграцията, сътрудничеството с третите страни и границите. Давам думата на Цесил Киенге. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че мога да говоря по тази тема. През последните няколко месеца работим активно по този процес и имаме нужда от промени в Европа, що се отнесе до появлението на миграцията. Миграционните потоци не могат да бъдат спирани и блокирани до безкрай. Те трябва да бъдат управлявани. Трябва да се предприемат и сред е, краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните е, очевидно се основават на е, ценностите ни тук в Европа и на факта, че трябва да, че сме длъжни да помогне за спасяването на човешки живот. Оттам нататък са необходими основни промени в дългосрочен план. Не може просто да прилагаме военни средства. Трябва да използваме дипломация. Трябва да се борим срещу причините за миграцията, да помогнем в сътрудничество между държавите членки, неправителствените организации и третите страни, за да се въведе европейската политика за миграция и да се актуализират всичките ни инструменти за миграция. Трябва да разгледаме също и политиката си в областта на развитието и да предоставяме решение, що се отнася до конфликтите и бедността. Основните причини на принуждаващи хората да мигрират. Трябва да се насочим към корените на проблема. Също времено трябва да вземем мерки и за хората на нашите брегове. Това са първите стъпки за отговорното управление на миграторните потоци, плановете за предоставяне на обежище, плановете за презаселване на получили обежище – и ни е необходим един подход в средносрочен и дългосрочен план, основан на принципите на солидарност и споделена отговорност. И нека никога да не забравяме, че 85% от беженците е, остават в южната част на Европа. Беженците по света са близо половин милиард. А, бежанците достигнали до индустриализираните страни и все още няма ефективна а, политика. Все още няма достатъчно добри решения. Заключение. Важна темата за презаселването. работим по тези въпроси. И е, един от, е, една от възможностите държавите членки просто да приемат хората от две националности, идващи от Сирия и от Еритрея, обаче да вземат предвид, че се занимаваме с много а, е, а, други страни също така. Благодаря много и на, на двамата докладчици е, за е, това, че въведоха темата. Дам думата на господин Серано <clears throat> от Европейската служба за външна дейност, който се надявам, че а, ще ни даде, е, бидейки тук за първи път а, в, тази, в този контекст, добра представа за това какво се случва в Средиземно море и каква е... А, и, моля, кажете каква е вашата конкретна роля. А, да поговорим за конкретните неща, не само за широкия контекст на дейността на службата за външна дейност на Европейския съюз. И така, нека да говорим за случващото се във връзка с Либия а, и за партньорството с трети страни като цяло. Благодаря. Много ви благодаря. За мен е наистина чест да присъствам тук и да мога да разговарям с членовете на вашата комисия. Вие изтъкнахте, че парламентът работи заедно с Европейската комисия. Мисля, че работи много добре и с СВД, тъй като ние имаме едно и също отношение към външното измерение на дневния ред. Освен това, работим с страните, изправени пред това предизвикателство, с правителствата, които се опитват да решат проблема с миграционните потоци и да стигнат до основните причини за него. Вие говорихте и за необходимостта от холистичен подход – ние сме напълно съгласни. През следващите седмици и месеци наистина ще разчитаме на една много активна мрежа, свързана с ресурсите, дипломацията и хуманитарните усилия. За нас въпросът става още по-неотложен заради случващото се в Средиземноморието, натиска на държавите членки и смъртта на хиляди. Това наистина трябва да бъде спряно. Също така, виждаме, че конфликтите в основата на кризата са на границата на Европейския съюз. Те заплашват неговата сигурност. В своето изказване днес аз ще откликна на това, което вие попитахте. Първо ще говоря за съседството и това, което работим с него, след това континенталните и регионални мрежи за сътрудничество – усилията за стабилизиране на държави и конфликтните зони. Нека ви уверя, че СВД е готова да извършва координацията на Европейския съюз. Европейския съвет настоя на пътна карта – Комисията, председателството и СВД в момента изработват. Това е обхватен подход, много са елементите и ние трябва да сме сигурни в единството си. От една страна трябва да изпълним този дневен ред, от друга да подобрим диалога с ключови страни, да ги определим и съответно да изпратим служители по миграцията в тях. Първо, политиката за съседство. Знаете, че миграцията е част от нея, част е и от Съюза за Средиземноморието. Много са важни диалозите по миграцията, мобилността и сигурността. Партньорствата по мобилност визовите улеснения и споразуменията за тях. Всичко това с финансовата подкрепа на ЕС. Миграционната мобилност е част от прегледа на политиката за съседство. Тук има различни варианти за увеличаване на мобилността. Освен това, разговаряме за необходимостта да се работи с съседите на нашите съседи. По-настоящем Европейският съюз има партньорства за мобилно с Марокко, Тунис и Йордания. Имаме диалог с Ливан и разговори с Египет по възможност за такова споразумение за миграция, мобилност и сигурност. И имаме споразумения за реадмисия, както и визови такива. Те са едни от най-сложните. Тук е необходим баланс между двете страни. Започнахме преговорите с Марокко, имаме и мандат за преговори с Тунис. Той в момента се финализира. Сигурно знаете, че и комисария Аврамополос има посещение в региона – Важно е да се определят страните с най-голяма важност. Турция, например, е една от тях. Тук предвиждаме по-засилено сътрудничество. Има и споразумение за реадмисия, влязло в сила през октомври 2014 година. Водим и диалог за визовата схема. Много е важна ролята на Турция в този размирен регион. Знаем, че тя плаща и висока цена над 1,7 милиона сирийски бежанци. Работата с Турция ще продължи през следващите седмици и месеци. Тя е много важна за СВД. Освен това, обмисляме една допълнителна помощ за Турция от доверителен фонд, така че да се справи с натиска от бежанци. Работим и с делегацията в Анкара. На второ място континенталните и регионални мрежи за мобилност и миграция в Средиземноморието и Африка. Имаме широката рамка на диалога Европейски съюз Африка, по мобилността и миграцията. Много важна политическа декларация, както и план за действие, прият на срещата на върха през 2014 година. Предвидено е и финансиране, така че диалогът ще продължи. Има още два процеса, този от Рабат и този от Хартум – Процесът от Рабат започна 2006 година. Обединява 55 европейски и африкански страни, най-вече от Северна, Централна Африка, всички държави членки, разбира се. Наскоро имахме Римската декларация и програма от ноември 2014 година. Приоритетите връзка с миграцията и борба с незаконната миграция и свързаната с нея престъпност. Комисията ще заседава през юни, вече са определени проектите, както и най-различни инструменти ECI, EDF и ENI. Освен това, в момента работим по водещите проекти – които вече са се доказали, като мрежата за обмен на информация по превенция на миграцията, например. Процеса от Хартум. Това е нещо от съвсем неотдавна обхваща сътрудничеството на Европейския съюз с Африканския рок, участва Африканския съюз, комисията, СВД, всичко започна през ноември миналата година. Първото заседание на водещата комисия се проведе през април. Бяха представени няколко проекта. Акцентът пада върху трафика на хора, контрабандата на бежанци и съответно маршрутите през Африканския рок. Има и други процеси, като този от Будапешта за Източна Европа и Азия. Имате много процеси, казва председателя, много. Вижте, аз не се шегувам, но времето ни е ограничено. Затова искам да ви помоля ето, аз съм го записал и в бележките си. Искам да ви помоля да се насочите към холистичния подход към миграцията. С оглед на изявленията на съвета и комисията от миналата седмица и ролята на СВД като партньор защото вие ще трябва да отговорите на някои от трудните въпроси. Къде е съветът, къде е комисията? Извинете, че съм ако е, неподреден, казва председателя, но как ще се борите с каналджиите? Извинете, че съм педантичен, но трябва да се отговори на трудните въпроси. Иначе партньорството може да бъде нещо теоретично, докато сега ситуацията е преломна. Трябва да обсъдим отношенията с Либия, с Сирия, да ни се каже как СВД оценява ситуацията в Либия и Сирия. Това са трудните въпроси, които ни задават гражданите. И всички ние ще трябва да отговорим. Какво е значението на това, което се случва и къде е се веде, Ако може това да ни отговорите, това искаме да чуем. Добре, ще се опитам до някъде да променя изказването си. Извинете, казва председателя, не искам да оказвам никакъв натиск, но все пак да ви насоча. Да, работата по конфликтите е важна в нашия дневен ред. Тук няма как да опростяваме или да даваме магически решения. Не, казва председателя, това е отговорност на съвета, но искам да чуя вашата перспектива. Струва ми се, че има три елемента. Политическия процес е един от тях – Искате ли да ви кажа аз как виждам конфликтите? Може би не, не знам. Не, продължавайте, казва председателя. Така или иначе, не бива да забравяме, че тези конфликти са много трудни. Знаем каква е тяхната динамика. Сирийския конфликт се разпространи в Ирак, стигна до Йемен – има регионални проблеми в Близкия изток. Освен това, които се отразяват на ситуацията в Средиземноморието и имат много отрицателно влияние върху либийската криза, както и това, което виждаме в Сомалия с потока от бежанци там. Регионално виждаме и боричкането за власт. Възможно е в Близкия изток да има нов баланс на силите. Освен това се задава и религиозен конфликт. Ето това е цялата смесица. Ние го знаем, казва председателят. Аз се опитвам все пак да ни кажете следното. Съвета и комисията говориха и за ролята на СВД. Госпожа Могерини, направи своето изказване. Ние я подкрепяме, но нека обърнем внимание на някои от трудните моменти. Например, какво означава на практика да се борим с трафикантите на хора или да изграждаме партньорства в зони с граждански войни? В Сирия има конфликт, тя е източник на бежанци. Какво означава това? Ето госпожа Мецова говори за партньорствата с страни. Това е чудесно, когато има стабилност, но когато няма, какво става? Необходимо е неотложно презаселване на сирийците. Каква е перспективата на СВД тук? Миналата седмица не бяха споменати конкретни квоти, но вие сте много важни за тези партньорства на комисията. Иначе ние знаем какво се случва в Либия и Сирия, но не знаем какво е отношението на СВД. И може би това искаме да чуем по-скоро. Вижте, това, което правим е различно в различните страни. Сирия е може би най-трудната. Нека ви кажа какво правим в Сирия. Сигурно ще ми кажете, че и това знаете. Не, не интересуваме вашата перспектива. Чухме иначе госпожа Мецола, госпожа Кангия. Това, което се опитваме да направим в Сирия, е да консолидираме политическия процес. Не знам дали ви отговарям точно, но искаме консолидация на политическия процес и също така създаването на една работеща администрация. За да сме сигурни, че Сирия се управлява. Освен това, се опитваме да помагаме на бежанците в региона чрез много важни хуманитарни действия. Опитваме се също така да ограничим отрицателния ефект на радикализацията. Иначе е ясно, че сирийският конфликт, както вече казах, не е изолиран. Той трябва да се разглежда като конфликта в целия регион. Имаме и такива ключови участници, като Саудитска Арабия. Това, което ние можем да направим е да разчитаме на дипломацията с Саудитска Арабия, Турция и Иран. Всъщност, един от елементите на нашата работа в дипломацията е да помагаме с ядрените преговори на Иран. Ето това също обяснява какво прави Европейския съюз. Борим се и с организираната престъпност. Всъщност едно от предложенията на Европейския съвет беше операция на ОПСО за борба с организираната престъпност в Средиземноморието. Разгръщането на една такава операция изисква подкрепата на страните в региона – ние ще трябва да работим с тях. Така или иначе, работата е текуща. Има много въпроси, но планирането вече се извършва. Освен това, договаряме правно основание за резолюция на съвета за сигурност в Нью Йорк. Това са техническите елементи на специфичното сътрудничество. И това всъщност е работата на СВД. Работим и с местните агенции за сигурност, обясняваме как трябва да сътрудничим. Ние всъщност водим по обхватния процес, опитваме се да обединим различните нишки – да помагаме на страните по происход. Вижте, не дайте да говорите на мен, казва председателя. Обърнете се към комисията. Аз иначе съм много добре запознат с дипломатическите усилия на СВД и вашата роля. Имайте предвид, че нашата комисия е знаеща комисия – те са много добре запознати с ролята на СВД. Може би до някъде ще ви подразня, но настоявам да сте по-конкретен, защото за нас е важно да чуем какво точно мисли СВД. Ето имаме Либия, Сирия. От тях непрекъснато нахлуват хора, които се опитват да пресекат Средиземно море. Стана дума за каналджиите. Госпожа Могерини направи изявление мината седмица. Хубаво е да чуем все пак перспективата на СВД да се даде отговор на въпроси, като какви действия ще предприеме съвета в тези толкова трудни времена. С оглед на казаното от госпожа Мецола за партньорствата – ние знаем какво прави СВД или Международната организация по миграцията, но действията трябва да се предприемат неотложно. Те са спешни. Именно за това искаме да знаем какво точно означава всичко това от гледна точка на корабите, връщанията, изключенията – Дайте ни практическата информация. Обикновено не прекъсвам ораторите по този начин, но това се опитвах да ви помоля да ни отговорите. I'm very sorry I'm not responding to, uh, to what you... Съжалявам, че не от... отговарям по начина, който очаквате. Имаме операциите в Средиземноморието, ЕОНАФОР, МЕД. Те все още се договарят с различните партньори. Едва ли е необходимо пак да ви казвам, че ние се придържаме към международното право, като зачитаме правата на мигрантите, на търсещите обежище, и си изпълняваме задълженията по издирване и спасяване. Това е ясно. Да, аз не искам да нарушавате международните норми. Не това очаквам, казва председателят. Има ли други е, ключови моменти, които искате да предложите на нашето внимание – може би последното, което ще кажа е операцията на ОПСО, но вие сигурно знаете и за това. Не, не, продължете. Не, вие знаете всичко. Може би ще е по-добре да ми задавате въпроси. Така или иначе, тази операция зависи от а, доста участници и от комисията. Моята роля е на координатор. Вие знаете какви са силните и слабите страни на координацията. Добре, казва председателят. интересувани кризата в Средиземноморието и възможността за реакция. Това е основното. Нямах намерение да проявявам нелюбезност. Да, аз смятах, че е важно да се говори и за политическите процеси, които се случват. Те са много сложни. Никой не бива да се заблуждава. Опитваме се да помогнем и на страните от втората редица, Мали, Нижер, за да можем да ги подсилим, да подсилим и техния апарат за сигурност. Всъщност, един от резултатите на Европейския съюз беше решението за засилено сътрудничество с Нижер, може би разполагане и на военнослужащи. Имаме проекти и с Международната организация по миграция. Мислим за установяване на координационен център пак в Нижер – би трябвало този център да помага включително и за презаселването. Имаме и по-амбициозни планове, ще видим колко далеч ще стигнем. Работим и по източното африканско крайбрежие. Знаете, че има доста мигранти и бежанци от Еритрея, Сомалия, Судан. Но така или иначе там операциите продължават. В Сомалия отдавна работим по създаването на сили за сигурност и отбрана, например. EOTM помага на развитието на морските способности на страната. Това са някои от операциите, по които работим. Говорих и за политическия процес. Върховният представител е в постоянен контакт с Бернардино Леон. А за Либия също трябва да бъдем сигурни, че можем да помогнем – така че да подкрепим правителството на националното единство и с това да увеличим сигурността. Необходимо е да се извърши благоразумно планиране и то се върши. А по операцията ЕОНАФОР решението беше взето току-що. Ще трябва много ясни правила, кой и как участва, как да помагаме на хората, така че да не загиват в морето. Разбира се, в момента не може да се даде отговор на всичко това. Трябва да решим и какво да правим с каналджиите, когато ги задържим. Имаше някои споразумения с Сомалия, но ето този въпрос в момента се обсъжда. Не мога да ви дам отговор, защото още няма решение. Има сигурно различни мнения, аз съм готов да чуя и вашите, но както казах, решение все още няма. Имаме морските операции, операциите на Фронтекс, но това в момента се доизяснява. Съжалявам, че не мога да ви дам повече данни. Аз нямам никакво съмнение, че ще продължим дискусията сега чрез въпросите. Ще дам думата на господин Лиси Суинг, генерален директор на Международната организация по миграция. Много се радвам, че е сред нас заповядайте. Uh, <clears throat> господин председател, господин министр, уважаеми депутати, за мен е, за нашата служба е голяма чест да сме поканени тук и да обменим мнение по една цялостна политика за миграция, от която имаме нужда и която се надяваме да я постигнем. Ние приветстваме новата програма на ЕС по миграцията. Това е една добра първа стъпка. Една първа стъпка по един много дълъг път, всъщност. Особено сме доволни от това, че Европейския съюз сега поставя ударението върху спасяване на човешки живот, нещо на което сме настоявали отдавна. Защото ако спасим човешкия живот, е, разумният свят след това намира редица решения. Отдавна сме се ангажирали с една цялостна пълна политика за миграция. И трябва да кажа, че нашата философия винаги е била, че миграцията е неизбежна предвид демографски и други фактори, за които ще говоря след малко. Абсолютно задължително е, ако ни трябват необходимите умения, за съответните работни места, за да процъфтяват нашите економики. Не знае какви са прогнозите за Европа, но мисля, че 40 милиона работника ще ви трябва до средата на века. Така или иначе ясно е, че миграцията от тази гледна точка е желателна, ако имаме добрата, вярната политика по отношение на миграцията. Т.е. човешка, човечна, но и отговорна политика. И в своята презентация аз ще говоря и за някои парадокси, с които се налага да работим, които може би са трудно решими, но все пак трябва да работим по тях. Едно трябва да е ясно. Тук не говорим за едно чисто европейско явление. Това е глобален проблем – в петък отивам в банка, заминавам за Банкок за една среща на върха в е, Бегалския залив е, и е, този регион, за да видим какво може да се направи за мигрантите, да им се предоставят по-добри условия на живот. Та, миграцията не е проблем, който трябва да се решава. По-скоро това е една реалност, един факт, който трябва да се управлява, защото ако ние не я управляваме, тя ще управлява нас. Тук искам да се спра на три въпроса. Първия е свързан с това, което аз бих нарекал Средиземно море сред е, съвършената буря. Какво означава това? сред това е един безпредседентен пример на силва миграция. Над 50 милиона, става дума за над 50 милиона, най-голямата бройка след Втората стона война. Ние сме в период на безпредседентни бедствия, конфликти, човешки, хуманитарни извънредни ситуации от Западния, от Африка до Азия и то доста плътна картина. Няма кой знае колко светли петна в нея. Което е по-важно, в момент няма жизнеспособни действащи политически процеси или действия, които, за които аз зная, поне които да им дадат надежда за краткосрочно или средносрочно решение на някои от тези конфликти или бедствени положения. Поправете ме, ако греша. Освен това, сме в период на безпредседентно ни настроение срещу мигрантите или дори срещу чужденците. Положението се влушава в това отношение. Спада и общественото доверие в способността на нас, на международните организации, дори на правителства да се справяме с проблемите с миграцията по един разумен начин. И накрая, съществува вакуум в е, лидерството по този въпрос. Няма достатъчно политическа воля и кораж и моралната ни авторитет е, в световен план е, еродира. Ето защо наричам, че това е наистина състояние на буря и то меко казано. И именно в е, центъра, в окото на тази буря е Средиземно море – и ние трябва да разглеждаме така, ако сме решени да намерим решение. Първо, какви са двигателите на миграцията? Те са такива, че мащабната миграция ще си остане една основна тенденция в нашия век. Може и да ме опровергаете, но това е моята философия. Тук говорим за демокрация, демография, извинете, с една застаряващ север, където има незапълнени работни места, младежки юг с е, по-висока ръждаемост, където обаче има недостиг на работни места и съответните привлекателна сила на едното е, по отношение на другото. Ето защо ние подкрепяме Марен Остром, защото спаси 30 000 живота от е, октомври 13 до ноември миналата година. 1809 са загинали в Средиземно море от януари насам, когато спря действието на Марен Остром, това говори само по себе си достатъчно. Така че аз надявам, че начинът по който действа Европейския съюз в този смисъл е гаранция за разумни действия в бъдеще. Сега, близо една трета от света е свързана с интернет, т.е. имаме непрекъсната е, моментална информация, е, разрастване на технологиите, други фактори, като търсенето на работна ръка, въпроса с е, огромните различия между севера и юга, социално-економическите е, различия. Сега на втория въпрос. Как ще се справяме за всичко това? Мисля, че имаме наличните елементи на съвместна работа с Европейския съюз. До сега сме работили в тясно взаимодействие. Ние сме обменили идеи, ние предложихме идеи след трагедията в Лампедуза 13-та година и наистина, когато виждаме кадри от бедствието тогава, не можем да не, да не се мобилизираме и да търсим решение. По повод на тези, е, това бедствие ние излезахме с меморандуми едно, отделно, но почти паралелно и е, това говори за възможността да намерим решение и да си е, помогнем взаимно. Един ефективен отговор търси четири цели. Първо, спасяване на човешки живот, зачитане достоинство на мигрантите, да се, второ, да се удари по корените, по основните причини, след това да се провежда, да се осъществява човешката мобилност по един безопасен и достоен начин, повече пътища за работната миграция. И това, което се прави в това отношение е окей, okay, но все още много скромно е по отношение на нуждите и провокира известни спорове сред държавите членки, но все пак е стъпка в вярата посока. Трябва да отиде много по-далеч, както казах. Сега 16,7 милиона бежанци имаме в момента, 3 милиона вътрешно разселени, разраства броя в е, Сирия, нараства броя на беженци от Сирия, т.е. трябва да търсим хумани... решения в хуманитарни визи, хуманитарно управление на границите. Четирте държави, граничещи с Сирия и шесте с Либия, едва ли някога са казали ясно какво е, става по техните граници. Те държат е, отворни границите си и това им коства ужасно много. Миналата година 200 хиляди в Либия са е, преминали през границите на Либия. В Ливан по-малко от 5 милиона души оказват подкрепа на многократно повече беженци от Сирия. Тоест управлението по границите трябва наистина да се засили, но то трябва да бъде хуманно сезонни визи, кръговата миграция, краткосрочен, краткосрочен прием, презаселване, прехвърляне. За това може много да се говори. Това са идеи от пътната карта, която ще ни помогне да се справяме с проблема много по-добре, отколкото минало. Четвъртата цел е именно в центъра на нашето партньорство и, както каза Вин Серано, диалога. Това е в сърцевината на всички разговори, които се водят в Европейския съюз в момента. Няма да е, говоря твърде дълго, защото по-важна част от е, нашия диалог е, са въпросите и отговорите, но мисля, че още нещо ще кажа. Пред нас има три предизвикателства. Може би звучат малко философски, но на практика са прагматични. И ако не решим тези три проблема, вероятността да се провалим дългосрочен план е голяма. Първо, трябва да намерим начин да променим начина по който се представя миграцията, защото в момента той е зловещ, зловреден. Аз идвам от страна, която всъщност е построена от мигранти. Мигрантите в исторически план винаги са били посрещани положително и трябва да се върнем именно към тази това балансирано представяне на, на нещата. Никой не казва, че мигрантите са ангели, нито пък обратното за е, домакините, така да се каже. Но трябва да се върнем към да, да неутрализираме една картина, която е наистина зловредна и да представим нещата в положителна светлина. Разбира се, една, това може да стане само ако се приборим с стереотипите. Какви са те? Идват и отнемат нашите работни места, носят болести, престъпност. Ето Чарли Ебдо. Тези атентатори, такъв вид престъпници не идват с надуваеми лодки. Това е ясно, те са сред нас. Т.е. трябва да отстраним по някакъв начин тази стигма, това петно, което е лепнато на мигрантите. Второто предизвикателство, свързано с първото, да се научим да управляваме разнообразието. Предвид е, факторите, които споменах, демографията предимно, не виждам как ще се оправим, ако не променим просто нашите общества. Всъщност, 19 век, държавата, националната държава от 19 век се променя ежедневно пред очите ни. Ще се превърнем в все по ще превръщам се в все по-етнически, многокултурни, многорелигиозни. Така, това трябва да стане, ако искаме да постигнем националните си цели. Поне така мисля аз. И за да го направим, е нужен много политически кораж и много инвестиции повече информация, образование, заостряне вниманието на хората за това как се решават проблемите на миграцията, кои са тези хора и преместването на дискусията от е, тази, за идентичността към ценностите. Никой не поставя под въпрос е, еди кой си, че е британец, известен спортист, който е получил не знам колко си медал на Олимпийските игри, никой не, не, не поставя под въпрос неговата националност, а просто какво представлява той, представител на, на каква култура и какви културни ценности. Тук би трябвало да се преборим с следния парадокс. Противопоставането на националния суверенитет срещу индивидуалните свободите, човешките свободи или националната сигурност и човешката индивиду... сигурността на отделното лице. Това е посоката, в която се движим. Гледаме нещата много положително Радваме се на това, което е направила Европейската комисия в момента и решимостта и да върви напред. Е, това се очакваше отдавна и ние ще е, ви помагаме в това отношение, заедно с много други партньори. Благодаря много за вашата презентация. Thank you very much. Благодаря. Сега господин Мартинус, външният министр на Испания. Добре дошли и а, се радвам тук да можем да чуем вашите становища. Заповядайте. Може би не повече от 10 минути, защото има много въпроси. И както каза господин Свинг, наистина това ще бъде най-интересната част. Благодаря, господин председател. Ще се опитам. Ще се опитам да бида кратък за мен е удоволствие и привилегия и чест да бъда пак тук, след като се отказах от отговорността си като министър и се радвам да бъда тук пред вас в тази европейска институция и е, да кажа, че се съгласих да дойда да участвам тук, защото смятам, че всички сме европейци и че трябва да споделяме отговорностите, пред които сме изправени. Предишното испанско правителство трябваше да се сблъска с подобни, може би не толкова драматични, но все пак с подобни моменти на иммиграция през периода 2006-2010. И аз бях начало на испанската дипломация и се опитвахме да намерим средства, за да решим този сериозен проблем. Така че тази сутрин се събудих в 5 часа. В Лондон трябваше да хващам влака и да бъда тук на време, но съм много щастлив, от оказаната ми почест да бъда тук. Нека да започна с изказване на поздравления за пред... от службата, защото смятам, че те най-накрая са успели да изградят, да поставят миграционната политика в приоритетите на графика на Европейския съюз. И също искам да благодаря на докладчиците а, госпожа Мецоло и госпожа Кенге за организираната дискусия, много навременна дискусия. Благодаря на върховния представител, както и екипа му, както и господин Педро Сарано и всички останали колеги за добрите, е, добрата работа и добрите отношения трябва да прехвърлим това внимание към иммиграцията. Именно за това сме се събрали тук днес в парламента. И за това имаме този доклад как да прекъснем проблема още от корните му, зародиша. Но нека също да кажа, че според Педро, мерките и политиките, които вие сте одобрили тук, са абсолютно необходими във всички области на контрола и на, на сигурността и изискват ангажимент. Но вие сте късметли, да имате дипломат. Но на вас ви липсва една ключова дума дипломация. Нека да споделя с вас един скромен пример от нашата испанска практика – в Канарските острови, в Южна Испания се сблъсквахме непрекъснато с всекидневната иммиграция. 2000-3000 души на ден иммигранти, така както италианските ни колеги сега. Какво правихме? Организирахме се вътрешно и имахме един екип, който работеше, който заседаваше всеки петък преди заседанията на министрите на европейско ниво. В него участваха всички вътрешни служби. Всеки петък имаше координационни заседания, за да видим как да се справим с ситуацията. И всеки имаше специфична задача. И така изграждахме стратегията си. Първият въп... отговор беше да се обърнем към, пом... към Европейския съюз за помощ. След това се обърнахме към комисията, към върховния представител, към представителите на съвета. И все още установихме, че няма чувство за тревога от страна на Европейския съюз. Разбира се, успяхме да привлечем вниманието на Фронтекс – но Frontex не можеше да направи абсолютно всичко, което ние очаквахме от него в това а, отношение. И за това пристъпихме към двустранна дипломация. А, разбира се, Испания а, на времето беше сравнително просперираща страна. Защо тези хора идват при нас? Вярно, заради економическия ръст, но също така и защото сме външна граница. И за това ние се опитахме да видим кои са тези иммигранти а, и се свързахме с а, а, африканската страна. Опитахме се да видим откъде идват тези мигранти. Някои от, дори от Бангладеш идваха и минават през Африка, за да стигнат при нас. И тогава решихме да действаме и да променим дипломацията. Одобрихме един план Африка. Отроихме помощта си за развитието в Африка. И не видяхме, не изпратихме повече никакви жалби и молби за помощ към континента. А сега ситуацията е различна, да. В момента имаме иммигранти, идващи от Сирия, от Либия, от конфликтните области. Но, вярно е, Либия не можем да контролираме. Трябва да приемем факта, че там цари анархия. Но сега нямам вътрешна информация, само от картините от е, телевизията виждам, че има много, които идват от е, е, по-южните части на Африка. Може би бъркам, но бих казал, че поне че има около 30% от иммигрантите, които идват от конфликтни територии. Останалите 70% идват от а, е, а, а, Африка. Това са предишните иммигранти. Те просто умират от глад. Те няма какво да ядат. Ето това е а, корена на злото. Ето това е проблема, с който трябва да се прибори Европейския съюз. И аз моля приятелите ми тук в Европейския съюз да променят тази е, дипломация. Идете в съответните държави. Говорете с интересованите страни, говорете с е, правителствата. Аз участвах в четири такива а, пътувания в Африка. Четири посолства открихме, пет координационни офиса, отроихме бюджета за Африка, за да имаме обучителни курсове, а, как да обучим а, хората, примерно в Сенегал, в Гамбия. Нещо трябва да се направи. Знам какво правите в Нигер. Казахте и за Мали. Но, Педро, всичко, което, за всичко, за което вие говорите, е а, военно оборудване и разполагане на военни сили. Мислите ли, че само така ще решите тази естествена реалност? Това е тенденция, която ще става все по-силна със всяка измината година и с всяко изминато десетилетие. Не, трябва да промените цялата европейска политика към региона. И африканците са готови за това. Е, те чакат. И ние призоваваме за една нова европейско-арабска конференция в Рабат. Всички европейски държави трябва да участват. Ние а, е, поискахме това, тази среща да, се, а, е, да бъде под надслова развитие и миграция защото а, тези хора трябва да имат възможността да осигурят дом и прехрана на хората. И ние, испанското правителство, успяхме, след като имахме всеки ден по 5000 души дъщи на Канарските острови, да обърнем тенденцията и да имаме нула идващи през 2010. И то не само заради економическата криза, такъв обрат, видяхме такъв обрат в тенденцията. Не, имахме съвместни отговорности с гамбийското правителство, с сенегалското такова, с мароканското и с алжирското. И с тях следим как да имаме съвместен график на работа. Ето от това имам те нужда. И с това приключвам, господин председател. но Това са всичките проблематични области. Министрите на, външ... на вътрешните работи вършат добра задача, но това не, не е основното тяхна задача. На основната е не, не какво да правим с иммигрантите, когато дойдат на нашите граници, а как да не дойдат, как да предотвратим това. Ето това е моето разбиране за дипломацията и за външни дела. Защото това е проблем за външната политика. Това не е проблем за вътрешната такава. Би могло евентуално да бъде. В такъв случай ще трябва да го третирате и под хуманитарното право. Така както каза Лейси Суинг. Но, що се отнася до европейска стратегия, това е стратегия за външната политика. Така че ще се радваме колегите ви от, Комисията по външни дела да дискутират за иммиграционната политика на Европейския съюз. И а, накрая, заключение, за да се реши проблема, има само един ключов принцип, а именно а, да се спазват договорите, а именно солидарност, това, което е залегнало по тях солидарност между държавите членки и солидарност между Европа и другите народи по света. Благодаря. Thank you very much. And, uh, and I wanted you to conclude. Uh, Благодаря. настоях да бъдете кратък, защото исках да има дискусия. Всички тук присъстващи и членове искат да говорят. Ето, виждате, испанския пример беше споменаван вече много пъти, но сега бихме могли да поговорим. И моят въпрос винаги е какво може да се извлече като полука от всяка една криза. Смятам, че всички тук искат да говорят. Дори господин Хеков, който сега е в Лондон, така че ще а, в момента, в който някой поиска думата, ще му я дам, но моля ви, бъдете кратки. А, и се извинявам още веднъж за моят ам, спор импромтю с представителя на външната служба, който така отне много време. Надявам се сега да компенсираме. Бъдете кратки. Давам думата на докладчика Роберта. Благодаря. Ще бъда кратък. Три, кратка, три кратки коментара. Благодаря, господин Мартинеш, че повдигнахте въпроса за дипломацията. Аз работих за малтийското правителство от много, много дълго време и наистина мога да засвидетелствам, че когато правителството директно се ангажира с страната на происхода, може да има успех, но зависи до някъде, зависимост от ресурсите на държавата членка и в зависимост от лицата иммигранти, които идват. Ам... Нашият най-голям проблем е Либия в момента. И в случая ситуацията в Либия не позволява да имаме дипломатически отношения. И се сблъскваме с ситуация, при която нашите дипломатически усилия е, трябва да се сроточи върху осигуряването на стабилно правителство в Ливия. Иначе не бихме могли да започнем никакви преговори е, за завръщане на иммигрантите или пък е, а, а, Либия да поеме своята отговорност. Тези хора, които идват в лодките, вярно, не са само от Либия, но а, те понякога са просто хора, които бягат от много тежка ситуация. И относно казаното от господин Лейси Свинг, Изненадана съм от интервюто, които сте дали на BBC или CNN и това, което казахте, че иммиграцията не е проблем, който трябва да бъде решен, а реалност, която трябва да бъде управлявана. Това беше много впечатляващо. Мисля, че всички тук в този парламент трябва да разберат, че наистина миграцията не е нещо, което ще изчезне, а трябва да бъде управлявано и с солидарността, така както каза господин Мартинес и с пазването на договорите и думата солидарност, която е залегнала в договорите, трябва да превърнем тази, тези думи в практика и, и не става дума само за военни действия, а, а за спасяване на животи. Би било интересно да чуем отговорите и на господин Моретино по тези въпроси Либия и Сирия нямат реално функциониращи правителство в момента. Сесил Кенги има думата. Заповядай, Сесил. Благодаря, нека да благодаря на ораторите за техните изказвания, които ще са ни е, много полезни. Един въпрос е, към господин Серано. Ще има среща на върха в Малта бихме искали да знаем какво точно ще се обсъжда там. Вторият ми въпрос към господин Серано искам да знам малко повече за причините на миграцията, говорим за конфликти и за войни. Какво точно предлагате като конкретни решения за Сирия, Сирия и Либия? Спряхте се накратко на тази тема вече. Един въпрос към госпожа Лейси Свинг за Еритрея. В уводните си думи вече зададох един въпрос. Имаме много планове за презаселване, но само за граждани на Еритрея и Сирия ли говорим? Възможно ли е да ограничим плановете само до две групи хора, до две националности или можем да включим и други националности? И по международните процедури също имате ли какво да кажете? Сесилия Викстрем има думата. Благодаря. Нека първо да благодаря на всички е, за сподели... споделянето на своя опит в тази област. Благодаря ви много, че е, отдавате признание на това, което се опитват да направят европейските институции по настоящем, а именно да управляват миграцията, а не да се да я разглеждат като проблем, т.е. да имат холистичен подход. Това е именно нашата цел. За бъдещето на Frontex, какво мислите по въпроса, защото принципно спасителните операции в морето са национални компетенции и по-настоящем сътрудничеството в рамките на Frontex е доброволно, т.е. има прекомерна тежест на някои държави членки, а пък външните граници са граници на всички. Ние трябва да бъдат управлявани заедно. И в прегледа на регламента за Frontex трябва да вземем предвид възможност за задължителни вноски от всички държави членки и евентуално увеличение на бюджета, както и общностен подход към компетенциите за проактивни операции за издирване и спасяване в международни води. Също така бихме искали да има европейска система на гранична охрана с е, общи възможности и за обучение на служителите е, за на граничните е, правни въпроси и правата на човека. Необходими са мерки за защита на малолетните лица, правата на мигрантите, уязвимите групи, жертвите на трафик и прочие. И трябва да видим как можем да предоставим повече информация на гражданите от трети страни за действителността тук, именно за това, че не е лесно просто ей тъй да се иммигрира в Европейския съюз. Може би трябва да се има предвид възможността хората, които вече са влезли нелегално в Европейския съюз, да бъдат обучени така, че те в последствие да а, информират други хора за това колко големи са рисковете, свързани с това. Много бе интересно това, което споменахте за ам, основните ам, причини на проблема. Не на миграцията, а на случващото се тук в Европа. Именно ксенофобските настроения, които се увеличават тук в Европа, в много държави членки. И още нещо. Споменахте липсата на инициативност по въпроса. Каква да е следващата ни стъпка, за да се подобри общото ни отношение и справяне с проблема? щом като няма лидерство в европейски план. Поне какво е вашето мнение? По сътрудничеството с трети страни, много е важно каква е гледната точка на службата за външна дейност по въпроса. Разгледали сме множество предложения. Чули сме множество предложения. Но е много важно Европейския съюз да не прехвърля своите задължение за предоставяне на обежище на трети страни. Радвам се, че темата беше изключена от дневния ред на, е, публикувания, на от публикувания дневен ред на комисията, но все още се споменава в изказвания на министри комисари и се появява и в е, неправомерно изтекли в медиите документи крайна сметка говорим за огромно коли... огромен брой хора, които са а, вътрешно разселени. А, огромен миграционния натиск към Турция, към Йордания. Трябва да работим с а, третите страни и партньорки, но трябва да се има предвид, че има огромни трудности в това сътрудничество, що се отнася до страните, от които бягат хората в момента. Огромни проблеми. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори, които се изказаха днес. А, с огромен интерес изслушах изказванията, особено казаното от господин Маратино за причините за а, проблема. А, трябва да работим и с, с страните, които по-настоящем са транзитни страни. Има проблеми е, в сътрудничеството с Либия, но трагедиите с мигрантите продължават и така от гледна точка на Европейската служба за външна дейност, какво можете да кажете? Е, е, в крайна сметка правителството в Триполи неправителство, с което лесно може да се сътрудничи в момента, ако Европейския съюз не може да си сътрудничи с него, как може да въведе други мерки в, тази, в, в този регион. Споменахте а, операциите на Европейския съюз. В седма и 8 точка на описанието се казва, че ще могат да се качват мигра... хора на борда, но какво става, като се има предвид Либия, където две а, правителства, които а, са противопоставени едно на друго, имат контрол над различни части на а, страната. Лора Ферара. Благодаря, господин председател. Въпрос основно към доктор Серано. Вие споменахте, бюджетните средства, но не е много ясно точно какви средства за какво отиват. Можете ли да ни дадете малко повече информация? Как са разпределени средствата? Как се е, разходват сети страни във връзка с обежището? Какво отива за обежището, за миграционната политика, за обучението на гранична полиция, е, на митниците и така нататък. Би било е, добре да получаваме по- повече информация. И също операцията ЮНАФ Формет е, на последното заседание зададох въпроси с цел да получим повече информация. Други колеги също зададоха много въпроси е, ясно е, че няма как а, е, е, да навлезете в твърде големи подробности, когато става дума за операции, които тъкат в момента, но честно казано от вестниците научаваме повече, отколкото на заседанията тук в парламента. От вестниците, например, научихме, че има три етапа, именно разследване, намеса в Либийски води и трета, а, трети етап унищожаване на плавателни съдове. Вярно ли е това? Ще бъде ли и така разделена на три етапа операцията? И възнамерява ли се по този начин да се Смята ли се, че по този начин действително се предприема достатъчно срещу каналджиите? В крайна сметка трябва да се има предвид, че мигрантите се озовават на тези кораби едва на крайния етап на един а, дълъг процес, през който са задържани, а, изтезавани и, и прочие. Има повече още информация, има нужда от още информация за процеса от Хартум не получихме достатъчно информация за това. Говорихме в крайна сметка и за сътрудничеството с страни, в които имат диктатури и как може да се гарантира основните права и сътрудничеството между Италия, Франция и Германия за разработване на Евродрон до 2020 година. И това е безмоторен, безпилотен, извинете, самолет, който да се използва е, за е, събиране е, на разузнавателна информация. Ска Келер. Благодаря много, колеги. Зададоха въпроси за мисията и в крайна сметка точно за това говорим а именно мисията връзка с общата политика за сигурност, как ще се събира информация, действително ли ще се използват такива въздухоплавателни средства за Марокко, Тунис и прочие, как и с каква обосновка. И още нещо, честно казано, не чувам елемент на самокритика. Опасявам се, че едва че, да, съвсем скоро е, Европейския съюз имаше а, предполагаемо отлично ни отношения с Кадафи, а, които да не позволяват мигранти да, навляз, да а, преминат към Европейския съюз но всъщност се оказа, че това води до задържането им в ужасяващи условия в Либия, които са финансирани и от европейски програми за развитие. И това е доста проблемно. Но иначе целта е да не се принуждават хората да напускат родните си страни, но помислете си. Европейския съюз доста допринася за е, задълбочаването на корените причини на миграцията чрез своите политики за риболов, е, за селско стопанство, за търговия и прочие. Е, не трябва ли да се променят малко тези политики? Не трябва ли да се направи така, че европейските кораби да нямат право на целия рибен запас на западноафриканските страни, да кажем? Ритея вече бе спомената. И тук моят въпрос е как изобщо може да се поддържат връзки с властите в Еритрея, за да а, не напускат хората Еритрея. Очевидно е защо хората напускат Еритрея. Как ще работите с Еритрея тогава? Твърди се, че Еритрея ще бъде представена на срещата на върха с Малта. Как точно ще си сътрудничи Европейския съюз с, точно с властите в Еритрея? След това. Има основни въпроси, които не е ясно точно как са е, предмет на е, работа в Европейския съюз, защото когато говорим за презаселване дори на 20 000 души, това вече създава сериозни проблеми. Благодаря. Илияна Йотова има думата. Благодаря, господин председател. Аз имам съвсем кратки два въпроса към господин Серано. Първият въпрос е как да ни даде малко повече информация как върви споразумението с Турция за реадмисия след като беше подписано в предишния мандат на Европейската комисия? Какви са точните ангажименти, които приема турската страна за реадмисия? Има ли вече конкретни действия в тази посока? И втория, на какъв етап са преговорите с Ливия? От една страна, често в нашите дискусии казваме, че тези преговори са трудни, защото отсреща нямаме партньор. От друга страна, съвсем преди няколко дни външния министр на Либия имаше едно много агресивно изказване, в което казва, че Европа не прави нищо, за да помогне на Либия в тежките проблеми с беженците и Либия не може да бъде охрана, външна охрана на Европейския съюз. Thank you. Um, next is Ms. Bjork. Благодаря, госпожа Бьорк. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Наистина връзката между миграция и развитие, както и е, решение на конфликтите и миграцията, ето тази връзка се губи от съвета и това е срамно. Дневния ни ред като Чили има за цел основно да държи мигрантите някъде надалеч. Струва ми се, че не тръгнем ли правилно, тогава ще стигнем и до една съвсем различна програма, която няма да е достойна. Много ме притеснява споменатото от външния министр за някаква военна база. Ние не можем да посрещаме тези предизвикателства с оръжие. Необходимо е да усилим сигурността в Нижер, казвате вие. Добре, но как ще го направим? Какво точно ще се случи? Това ми звучи твърде милитаристично – като реакция, а самото предизвикателство не е милитаристично по характер. След това искам да ми е по-ясно какви са разходите, действие по действие, какво прави ЕОНАФОР, например, какви са предвижданията и прогнозите – Струва ми се, че парите за развитие на Европейския съюз ще бъдат похарчени, за да се държат надалеч мигрантите. След това имайте предвид, че не може да се сътрудничи с диктаторите, така че да си държат хората в родните страни и те да не бягат. Има и още нещо по-проблематично. Казвате, че искате да се борите с каналджиите, но виждаме, че в някои държави членки има тъй наречени трафиканти, които са разпознати, но след това се оказва, че всъщност те не са каналджии, те просто са водачи на лодките. Наистина се надявам да няма военна интервенция на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Гион. Благодаря накратко. Много е интересна дискусията, защото ние говорим за доста конкретни действия и същевременно един общ геополитически подход. Трябва все пак да поздравим постигнатото във външната политика по миграцията, но това трябва да е хоризонтален подход. Имах някои въпроси, които вече бяха поставени от други. На първо място регионалната програма за закрила. Как се изпълнява тя? Какво се прави? Какво е въздействието? Каква е оценката? На второ място, съгласна съм с казаното за Нижер – бъдещото функциониране на този център, който се предвижда да бъде създаден там. Интересуваме също така каква е информацията и за закрилата, и за доброволните връщания и накрая по мисиите. Парламентът е много критично настроен към някой от тях и това е напълно нормално. Не винаги подходът е достатъчно балансиран, не винаги има споделена отговорност, по-скоро е пръчката и тоягата. Благодаря ви и накрая Марлин Мици благодаря ви. Много интересни изказвания от всички чухме днес. Толкова много може да се говори, но чухме много интересни неща от тримата оратори. Знам, че няма време, за това ще се огранича доказаното от госпожа Луси Стринг, също така и основните предизвикателства, които бяха очертани. Аз съм съгласна с тях, но едно се пропуска като чили. На мен ми се струва, че ние се борим с огъня. Не критикувам намерените решения, напротив, те са много важни, защото помага да се спаси човешкия живот, да се намери някакво достойно съществуване – включително, може би, и военно решение. Надявам се да не сте стига до там. Но четвъртото предизвикателство е проблемите на тези хора в собствените им страни. И тук няма универсални решения. Някои страни са във война, други пък страдат от бедност. Какво е бъдещето на мигрантите в собствените им страни? и за какво се харчат изобщо европейските пари. Те стигат ли до тези граждани? Струва ми се, че ако дадем бъдеще на хората в собствените им страни, те ще имат желание да останат. Миграцията е симптом, според мен, тя не е причината. Но ние имаме наводнение и се опитваме да попием водата с гъби и парцали. Не, трябва да видим откъде идва проблема. Много се радваме на всичко, което беше направено. То заслужава да бъде похвалено, но трябва да работим по основните причини. Миграцията наистина няма да изчезне и ние трябва да се насочим към происхода. Благодаря, благодаря на всички колеги за търпението и въпросите. Ще кажа на трите изтъкнати, тримата изтъкнати наши гости, че не са длъжни да отговарят на абсолютно всички въпроси. Това е размяна на мнения, която помага и на докладчиците да съставят докладите си но така или иначе бяха зададени някои съвсем конкретни въпроси и ще ви помоля да се опитате да отговорите на тях. Надявам се да го направите до 13 часа. Започваме с господин Серано, СВД. Благодаря, благодаря и за напълно уместните въпроси и бележки. В началото на представенето си казах, че сме напълно съгласни. Трябва ни холистичен, обхватен подход. В противен случай никога няма да се справим с миграцията. Със сигурност не чрез военни или полицейски мерки. А сътрудничеството е в основата на усилията на ЕС. Необходимо е да помагаме на съответните страни да развиват економиките си, институциите си. Аз за това говорих за различните проекти по страни, но цялата информация може да се намери и това е най-хубавото за Европейския съюз. Всичко е прозрачно, знае се къде отиват парите и Европейския парламент всъщност е господарят. Но така или иначе има една военна операция, която се планира и нека кажа, че в този случай средствата постъпват директно от държавите членки по принципа прората. В никакъв случай не се пренасочват средства от Фонда за развитие. Принципно знаете, че бюджетни средства не могат да бъдат използвани за военни цели, това е забранено. Няма защо да се притеснявате. Ясно е, че Европейският съюз има много работа в тези страни да помага на развитието на економиката. Аз мога да ви кажа подробно какво правим в Мали, Нижер, Етиопия и останалите страни. Наистина се работи много, за да се роди тази добра економика и добро управление. Това е ключовия елемент. Ние искаме да сме сигурни, че тези страни ще продължат напред. върху дипломацията. Мисля, че го казах, господин министър, не знам дали бяхте в залата. Дипломацията е ключов инструмент, разбира се. Като ние имаме един от най-активните върховни представители, които можем да си представим, тя Всъщност, дори този уикенд присъства на заседание с съвета на залива. Винаги е там, където са събитията. in-depth knowledge of this, that this is no simple issue. Um, obviously, when Spain was... Ето това виждаме и от дискусията днес по време на кризата на Канарските острови, е хубаво, че в Испания не се стигна до някакъв военен конфликт. Ето сега има големи предизвикателства в Либия, в Сирия. Някои от вас говориха за предоставянето на повече информация – тук работим заедно с Международната организация по миграция или МОМ. След това страните с спорни достижения в демокрацията и правата на човека, така или иначе ние трябва да работим и с тях, защото желаем да ги променим. това отношение Европейския съюз не се намесва, не участва военно, но желая да се опита да преобрази тези страни. Няма как да не работим с някои от държавите, особено в Източна Африка, ако искаме решение на проблема миграция. Какво да направим в Либия? след като няма напредък, ние със сигурност настояваме, упражняваме натиск. Самия върховен представител го прави, работи и с ООН, и с специалния пратеник на ООН. Работим с различните партии в Либия, има контакти, а за бъдещето и Европейския съюз, то ще каже, че и тук мислим за бъдещата операция. Имаше конкретен въпрос за тази операция. Как ще се изпълни, ако няма съгласие между страните, кой ще я води? Ясно е, че тук трябва да се позовем на резолюцията на ОНЕ. Тя позволява интервенция в териториалните води на други държави, дори без тяхно съгласие. Имаше също така въпрос за етапите на операцията. В този случай само ще насоча вниманието ви към решението на съвета от май 2015 година ще намерите отговора в официален вестник. За сега нямам време да обясня повече. Не знам. Сигурно някои неща пропускам, но доста време вече говорих. Благодаря ви. Ще продължим да бъдем в контакт. Винаги сме на ваше разположение. Благодаря. Thank you very much for the comprehensive answers and, hopefully the... Благодаря. Надяваме се, че СВД и друг път ще идва при нас комисия. Thank you very much for, uh, very... благодаря ви за чудесните въпроси. Наистина дават ни много храна за размисъл. То и много работа ни чака, като се върнем по местата си. Uh, ще бъда кратък, защото виждам, че времето напредва. На отговор на, на въпроса на господин Каянге. Не трябва да се обличаваме до две страни аз нямам проблем с двете страни, за които говорите, но мисля, че би трябвало да се, е по-широко разпространен, разпространен и тази политика. Проекта Президиум също ще трябва да продължи известно време. Това е вид прием, операция по прием, консултиране, подпомагане, която се управлява от италианското правителство и Червения кръст на Италия. Спет, спасете децата, както и други организации с център в Лампедуза и Сицилия. Много успешен е проект. Проект освен тези, които. Така че бихме искали подобна съдба да имат и други проекти и да продължат успешно. По въпроса с Либия проблема е сериозен и голям, но не можем да си позволим да я зачеркнем в момента. Аз помолих, се обърнах към службите за сигурност в Нью Йорк на не да ни дадат малко повече време и пространство. Искаме да се върнем, да работим там по-здълбочено, персонални в Либия са страхотни професионалисти, работят много добре с е, управляващия мисията в момента, но искаме наистина да работим с е, кметовете, например. Те са най-близко до, до низините, до, до е, хората, за които се отнася тази политика. Те биха ни помогнали до голяма степен, не само по въпроса с контрабандата, но и проблеми свързани с механизма, който създаваме в Нигер. Е, надяваме се в меморандума си бяхме казали, че възнамеряваме да задействаме тези центрове за прием в Либия. Няма смисъл да се прави нещо с, по отношение на плавателните съдове, защото веднъж стигнат ли до брега, те трябва да се, трябва да се прави опис на хората, да се е, препращат и така нататък. Ние е, смятаме в това отношение да свършим повече по един хуманен начин, докато се задвижат отново разговорите, които бяха спрели през уикенда. Мисля, че чух въпрос е, за това, че Европейския съюз не трябва да изнася навън своите проблеми. Напълно съм съгласен с това. Твърде лесно е да се направи и да се да бъде от отговорността на нечи друг гръб. Не сме за такъв подход в никакъв случай. Мисля, че най-трудният въпрос е, е какво да се прави е, в, с държави с проблеми. Това е дългосрочна политика, свързана е с развитието, с доброто управление в тези страни и други въпроси. Не ми се иска да смятате, че критикувам Фронтекс. Слушах е, основния оратор на заседанието в Варшава, но моите не бих искал да поставям под въпрос и техния мандат, е, свързан с контрол по границите, но във всички случаи, когато сме изправени пред подобна ситуация, хуманитарно управление на граници и спас... управление на граници, това, тук нещата опират до спасяване на човешки живот. И в никакъв случай Фронтекс не може да свърши работата на Марен Остром. Фронтекс работи с СЕС, 6 кораба, Марен 32, хеликоптери и така нататък. Е, става дума за 9-10 е, милиона евро месечно е, харчи Фронтекс. И те искат да споделят отговорността на Съюза и да функционират като агенция на Съюза, но те нямат средствата да патрулират повече от 32 35 мили от крайбрежието на Италия. Разбира се, поддържаме връзка с Frontex, подкрепяме ги, но не смятаме, че Трайтън ще свърши работата, която очакваме, а именно спасяване на човешки живот. И мисля, че новите планове за финансиране може би ще ни помогнат това отношение. Друг въпрос виждам тук. Въпросът за 20 хилядната квота. Да, добра първоначална стъпка. Спомням си, когато говорих е, по Стокхолмската програма, започнах с следните е, фраза имам добра и лоша новина. Добрата е, че 13 от 27-те държави членки са страни, в които се извършва пренаселване, презаселване. по програмите за презаселване бихме могли да работим до голяма степен, като започнем с изграждане на доверие. Мисля, че просрочих своите 5 минути и ще спра до тук. Благодаря. Аз посетих местата, за които говорихте неодавна наистина нещата стоят така. Извинявайте, че изцелих времето на министъра, но ако обичате последната дума, имате вие. Въпросът, а отговорът ми първо по Либия. Всеки е запознат със сложната ситуация там. Моят съвет би бил да подкрепяме ООН, нашия приятел Бернадио Леон да, е за национално правителство. Но ясно е, че е трудно да се постигне нещо. И то по две причини. Първо, контрол по границите, не само Средиземорието, цялата периферия на Либия. Страните, съседните страни могат наистина да затегнат граничия контрол с Либия не би трябвало да влизат е, хора в Либия, за да я използват като трамплин към Европа. Второ, е, трябва да говорим с е, господин Суинсе и с кметовете. Имаме специална служба, специални хора, които се занимават с разузнаване, които знаят как да работят с групи мафиотски. Ние европейците би трябвало вече да осъзнаем, че трябва да променим дипломацията си. Дипломацията на 21 век ще бъде рискова дипломация. Там ще е рисковано човек да бъде дипломат там, но трябва да има хора на, на, на терен. И за да се реши проблема, трябва да си на място, да търсиш практически решение и резултат от работата си на място. После основните причини, господин е, преди мен говори за африканската политика. Дори когато става дума за средно и дългосрочна политика, пак трябва да се започне от сега. Европейците трябва да знаят как да преразгледат е, цялостно своята политика. Търговие, развитие, сътрудничество за развитие с Африка. Трябва да разлистим, да, да отворим нова страница с Африка. Защо да не променим споразумението за риболов, рибарство, за селско стопанство, свободна търговия, за да можем наистина да градим ново партньорство с африканските страни. Там е бъдещето на нашите отношения. Европа, Средиземно море и Африка. И колкото по-рано започнем, толкова по-добре. И накрая Напълно съм съгласен с госпожа Рърк. Изненадата ми беше не да видя сериозно загриженост за политическото решение на конфликтите. В това отношение трябва да работи много повече. Аз съм е, подкрепям начина по който се ангажира там и се работи, но всички тези години ние просто липсвахме, ние отсъствахме от е, Близкия изток. Крайно време е да работим и да се задвижим и в тази посока. И накрая, госпожа Гион, вие споменахте споразумение за репатрииране, е, за реадмисия, по-скоро мисля, че споменахте. Спомням си, че в Испания започнахме с е, такава спогодба за реадмисия. В новото поколение ние променихме вида споразуменията. Е, това са споразумения от ново поколение. Да преразгледаме всички споразумения, които имаме с страни по происход и преход от е, предишни времена. Съгласен съм с Педрос Рамадеро. Очевидно е този колективен, цялостен, пълен, холистичен, както се казва на английски подход, трябва да бъде единствения възможен подход за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Маритино. Спомена, че Комисията по външни въпроси и други връзка с външната служба всъщност са основните фактори, но дискусията ни днес е, се вижда колко важна е тази тема и за нашата комисия и оттам и толкова напрегнатите дискусии, които водихме. Не бих искал да продължаваме, но е, всъщност би трябвало да задълбочим темата, защото е, нашия доклад ще се занимават с нея. Благодаря на панела, на участниците, благодаря на докладчиците, на всички членове, които присъстваха до края на дискусията. Доклада по собствена инициатива по миграцията и обсъждането му за четвър... се предвижда за 4 юни следващото. Благодаря ви за присъствието и участието.